съвета на Европейския съвет от 17-18 март 2016 година, както е и ще обсъдим резултатите от срещата на върха Европейски съюз Турция. Давам думата най-напред на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Господин Туск, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати на Европейския парламент, на 19 януари аз говорих тук пред вас в Европейския парламент и казах, че Европейският съюз няма повече от два месеца за да спаси Шенгенската зона. И също така казах, че вече назрял последния момент да видим дали стратегията за беженците ни ще проработи. Ако не проработи, ще се срути Шенген. Ние използвахме тези два месеца, колкото се може по-добре. Е, осъществиха се две срещи на върха обсъждахме тези точки много интензивно. На 7 март взехме много важни решения. Първото решение е свързано с приключването на подхода за приемане на беженци по западния маршрут това решение е в унисон с, с кодекса от Шенген и европейското законодателство. Много трудно решение беше това. Второто решение беше свързано с увеличаването на хуманитарната помощ за Гърция. Ние предприехме нови мерки, нови инструменти, включително 300 милиона евро за Гърция, най-напред за Гърция, но също така и за други държави членки, които са под натиска на беженската вълна. Също така предложихме допълнителна помощ за укрепване на външните граници, включително тези на Македония и Албания. Имаше и други инструменти за подкрепа към държавите членки. На следващо място предприехме изпращане на мигранти от Гърция към Турция обратно, които нямат нужда от международна защита. Също така използвахме разузнавателните възможности на НАТО. Турция се съгласи да приема всички нелегални мигранти, заловени в турски води. На първата ни среща на съвета през март аз помолих държавните и правителствени ръководители да изработят обща европейска позиция с целта да постигнем споразумение по-късно същия месец. Това споразумение бе сключено на 18 март то бе изработено тогава и се споразумяхме всички нелегални емигранти от Турция в Гърция да бъдат върнати в Турция. Прилагането ще бъде започнато постепенно и ще се базира на принципа един за един. Това ще се случи в близко бъдеще. За мен двата основни елемента на споразумението бяха най-напред – да се гарантира съответствие с всички европейски и международни правни разпоредби, като се осигури, че всеки мигрант, който пристига в Европа, ще бъде третиран индивидуално. Това включва уважаването към принципа на невръщане и изключва всички, всички възможности за колективни връщания. Много е важно да имаме едно легално, легитимно споразумение. В този смисъл аз благодаря на комисията в лицето на е, господин Юнкер за сътрудничеството. Освен това, ние взехме предвид загрижеността от страна на Кейпер. Трябваше да проверим до каква степен действа европейската солидарност. <clears throat> Европа премина този тест за солидарност. От една страна, Беше разбираемо отношението към Кипър, но аз още от самото начало казах, че ние не може да жертваме основните интереси на държава членка в този случай Кипър на алтара на сделката за миграцията с Турция. Уважаеми депутати, ние всички разбираме колко трудна е ситуацията и колко трудно е това решение. Още от самото начало казвах, че е опасна иллюзия да смятаме, че съществува 100% ефективно решение на този проблем. Искам да кажа на всички, които търсят политическия свещен крал, няма да го намерите. Удобни решения в политиката са рядкост, особено в този случай. В този случай не е възможно да се намери такова решение. Това, което, е, пред което сме изправени, това е една непрекъсната, непрекъснато развиваща се ситуация. С решенията, които ни трябват, които вземаме, не са идеални. Споразумението с Турция също не е идеално и ние знаем какви са неговите дефицити, недостатъци и рискове. Ние направихме всичко възможно, за да уважим човешкото достоинство в това споразумение, но аз зная, че всичко зависи от неговото приложение. Споразумението с Турция и затварянето на маршрута през Западните Балкани имат е- етични аспекти, свързани с Турция. Имаме съмнение по отношение на Турция и аз ги споделям. Те могат да бъдат преодолени само ако се приложат решенията така, както бяха подписани. Те трябва да бъдат приложени в този си вид на практика. Като изразяваме нашето съмнение, нашите съмнения, искам да спомена също така, че нашата цел е да намалим нелегалната миграция към Европа. Често съм казвал, че без това, без възстановяване на контрола върху европейската миграционна политика, няма да може да предотвратим политически катастрофи. Какво имам предвид? Имам предвид срутването на Шенген, загубата на контрола на външните граници с всички последствия за нашата сигурност, политически хаос в, европейската, в Европейския съюз и в крайна сметка разпространяването на екстремизма и разцъфтяването на популизма. В крайна сметка всички разбраха колко висок е залогът и колко висок ще остане той. Трябва да разберем, че външните обстоятелства не са в наша полза. Чухме много пъти, чувахме много пъти, че единственият начин да се намали нелегалната миграция е да се решат проблемите, основните причини за кризата. И искам ясно да кажа, че много често, прекалено често, това изказване звучеше като извинение да не правим нищо в Европа. Надявам се, че най-накрая разбрахме, че Европа не държи златния ключ към всички проблеми, за решаването на всички проблеми в този свят. Ние сме много заети да търсим този златен ключ, но междувременно загубихме ключа към нашите собствени проблеми. Тази криза показа, че трябва да възвърнем нашето чувство за отговорност за нас самите, преди да се обърнем и да спасяваме света около нас. През последните два месеца се концентрирахме какво да правим в Европа и успяхме да постигнем определени резултати. Тези резултати бяха възможни въпреки факта, че не решихме основните причини за миграцията, като бедността, глада в Субсахарна Африка, войната в Сирия, дестабилизацията на регионите от Либия до Афганистан. Ние не само, че не решихме всички тези кризи, но се появиха и нови кризи като напрежението между Турция и е, Русия, напра, напра, например, ситуацията и напрежението в Нагорни Карабах. Не е възможно да се решат всички тези кризи в краткосрочна перспектива. Явно е, че никой няма право да игнорира основните причини за миграцията. Това е предизвикателство не само за Европа, а за цялата глобална международна общност. Затова ние работим много интензивно да се справим с миграцията. Този план ще бъде представен в Япония на срещата на върха на Г7 и на... ще бъде представен и на срещата в Китай. Имаме предвид тук мерки за економическо възстановяване на засегнатите региони, мерки за образовяване, мерки за инфраструктурата. Но нека не забравяме, че справянето с основните причини, с първопричините, ще означава дългосрочни усилия. И което е по-лошо, нямаме гаранции за успех, защото не всичко зависи от нашите действия. Ето защо трябва да сме ефективни. И то Нека действаме по нещата, които зависят от нас. Най-напред да се справим с кризата в Европа. Трябва да знаем, че Балканският маршрут не е единственият маршрут. Други страни очакват също нашата солидарност и сътрудничество, не само България и Гърция. Искам да ви напомня, че този че от Либия се насочват много мигранти към този маршрут, към Мал, Мал, Малта и Италия. Трябва да сме готови за допълнително сътрудничество с тези страни. Не може просто да копираме решенията, които приложихме на Балканите, защото Либия не е Турция. Що се отнася до балканския маршрут, ние действахме прекалено късно, което в крайна сметка означаваше временно затваряне на границите в рамките на еврозоната. Ето защо ние имаме нужда от сътрудничество с Италия и Малта, за да може да предотвратим един подобен сценарий в бъдеще. Уважаеми депутати, прекалено дълго Европа бе разделена между държави членки, които се стъпваха за сигурността и такива, които се застъпваха за отвореността. Най-накрая успяхме да постигнем синтезис на тези две концепции. Искаме сигурност на нашите граници, но също така искаме да запазим и нашата отвореност и толерантност. И това е най-големият успех за последните месеци. Тази, този синтез е основата, на която ще стъпи бъдеща Европа и бъдещите ни действия. Нека не се страхуваме от напрежението. В критични исторически моменти Европа е излизала с победа единствено, когато се е справила с, те, справила с тези две предизвикателства едновременно. Като европейци трябва да останем отворени и толерантни, но също така твърди и решителни. Напреженията са нещо естествено и европейският феномен се заключава в възможността да трансформираме проблемите в положителна енергия. Този феномен трябва да бъде запазен. Благодаря ви. Благодаря, господин Туск. А сега думата има от името на комисията председателят Юнкер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на Европейския съюз, уважаеми депутати, фанатичното насилие с което се сблъскват бежанците е ежедневно. И в Сирия, и на други места. Те се опитват да избягат именно от това. Опитват се да стигнат до Европа и попадат в ръцете на трафикантите, които иземват скромните им средства като реализират е, неописуеми печалби. 3 до 6 милиарда са сумите, които се въртат в техните ръце. И този трафик с е, човешки същества трябва да бъде заменен с е, система за даване на законно убежище ние за тази цел сключихме споразумение между Европейския съюз и Турция. И е, вие или трябва да приемете, че е, трябва да се намери законен начин да се бориме с е, трафикантите, или ще останете съгласни с тези действия, които те извършват. Ние се опитваме да решим именно този проблем за споразумението между Турция и Европейския съюз. В никакъв случай няма да е лесно. Херкулесовска задача е това. И ние стоварихме много тежка отговорност на властите на Гърция и на Турция и тази отговорност не е само тяхна, тя е отговорност и на всички нас. Комисията присъства там със своя е, координатор, който работи в тясно сътрудничество с европейските агенции, с е, гръцките и турските власти, за да може на практика да се приложи това споразумение за да се спазват и европейските и международните законови норми. 325 е, нелегални емигранти сега са върнати и над 600 иммигранти са прияти в Турция. Но това е само началото. Всеки, не само Гърция и Турция, но всички страни членки трябва да спазят е, поетите ангажименти, за да може този процес на връщане да е, протече е, нормално. Проблема не е приключва на външните граници. Е, естествено, изходната база на плана за действие с Турция е да предоставим достойни условия за живот на хората, които бягат, да им предоставим и перспективи за бъдещето. Така че тези 3 милиарда, които се отпускат е, за тази дейност, е, са важни и те са необходими. И до 2018 година ще се отпуснат още 3 милиарда крайна сметка проблемът не може е, да приключи единствено в Турция и проблемите не са за Турция и парите не са за Турция, парите са за беженците, за подслон, за храна, за обучение на децата, защото тези деца имат право на образование и на бъдеще. Е, в рамките на е, първите 3 е, милиарда евро ще се финансират именно подобни проекти. Ние допълнително ще предоставим и 155 милиона, за да могат и допълнителни деца и други деца да посещават училище. И още 40 е, е, милиона са е, предвидени за допълнителни проекти. И така, 735 сирийски граждани ще получат прехрана, а те вече са на път. Някои твърдят, че Турция не е надежден партньор. Естествено, че е, има много области, в които е, мненията ни се разминават. Е, но Що се отнася до бежанците, нашето споразумение няма да се отрази на основните ценности на Европейския съюз. Да, не може просто германският посланник да бива призоваван и да му се нарежда да се явява, за да се отчита пред турските власти, само защото в Германия е излучено едно сатирично предаване, което не се харесва на турското правителство. И Естествено, че е, с спорове нещата не се уреждат. Ние трябва да е, водим диалог е, и в рамките на този диалог ще решим проблемите много по-добре, отколкото по друг начин. Ако Турция е, наистина е, прояви готовност да напредва в преговорите, ние ще бъдем доволни и ще приветстваме едно такова движение напред когато говорим за граница, трябва да знаем, че границата има две страни и е по-добре да пазиш границата не само от едната страна, а да я пазиш от двете страни заедно с партньорите и съседите си. В Турция има повече бежанци, отколкото в друга страна в света и повече отколкото в Европейския съюз като цяло. Повече от 3 милиона са бежанците. И ние не можем да оставим тези хора на произвола на съдбата. Е, не можем да оставим и Турция е, да се справя сама с тези проблеми. Щом говорим за солидарност, то тогава е, сме задължени безпрекословно да проявим солидарност към тези, които в момента се нуждаят от помощ. Солидарност, господин председател, е нашата ключова дума. Това е, е всъщност и е, основният ориентир, когато говорим за е, бежанската криза. Трябва да се преборим с е, трафикантите. Е, в никакъв случай не можем да позволяваме тези хора да се обогатяват е, безкруполно е, за сметка на бежанците, на мигрантите. И трябва да е, помислим и да поговорим е, за всички тези въпроси, за да ги решим. Първо трябва да определим кои страни са отговорни е, за обработване на искането за обежище. Правилата трябва да са ясни, устойчиви и приложими дори и по време на кризи. Второ, трябва да направим така, че всеки мъж, жена и дете да получи равнопоставено отношение, независимо къде се намират. Тоест, нашите процедури за убежище трябва да бъдат напълно хармонизирани. Също така, всеки, който търси убежище, трябва да остане в страната, където е бил разпределен. Това е единствения начин да се запази реда, това е единствения начин да се направи така, че бежанците ще получат своите права, когато спазват и задълженията си. Един принцип ще оформи всичко, което правим – солидарността. Не можем да оставим на произвола на съдбата всяка страна членка да се справя сама с кризите. Всеки трябва да поеме своя дял от работата. Нашата система за обежище следва да бъде най-добрата в света. Това е което искам. Това е което очаквам и от вашия парламент да изгради тази система. Това ние ще имаме именно предвид тези цели, когато предоставим предложението си е, следващата, следващия месец. Много съм доволен, че Европейският съвет на 18 март прие стратегията е, за е, растеж и заетост, предложена от комисията. По този начин ние насърчаваме инвестициите, оздравяваме публичните финанси. Тази стратегия ще прилагаме и тя вече е, носи първи резултати. Глобалното економическо положение в Европейския съюз остава крехко, нестабилно. Растежът е недостатъчен. 22 милиона европейски граждани са безработни. И след като е, тези 22 милиона продължават да се запазват като константна величина, не можем да говорим за излизане от кризата. Европейският съвет е, през март е, одобри и стратегията за е, действия в областта на стоманодобива. добива Стоманодобивът в Европа е един много сериозен проблем. Стоманодобивът е, вече не е, е, тежка индустрия. Стоманодобивът е, е, промишленост, в която се използват върхови технологии не става дума единствено за а, хора, които а, произвеждат желязо и добиват желязо и го пречистват. Не, става дума за изключително а, ценни кадри, в които работят и специалисти в тази индустрия и това са а, специалисти, които владеят именно високите технологии. И с всички средства трябва да се борим срещу нелоялните, несправедливите практики в тази сфера които се отразяват и на заетостта в този отрасъл. Затова е необходимо да инвестираме в технологиите на бъдещето. Трябва да инвестираме в специализацията и квалификацията на е, хората, които работят в този отрасъл. 360 е, хиляди е, души работят в самонодобива на Европа и ние трябва да запазим тези работни места, защото отрасълът е изключително важен за нас. Да, когато говорим за честна търговия, трябва да знаем, че това означава и справедлива търговия. Това се отнася и в взаимоотношенията ни с Китай. Естествено, там си имаме също сериозни мерки. Европейския съюз взе решение за мерки, които комисията предложи е, по отношение на земеделието. Това също е един важен аспект от нашата бъдеща е, и обща работа. Миналата седмица Публикувахме и план за дейност за ДДС, като даваме нова възможност за гъвкавост на страните членки да определят ставката на ДДС. Комисията в тези тежки времена продължава да устоява европейските интереси, предлага решения и изгражда мостове. Това е нашето задължение да осигуряваме стабилност. Смятаме да работим така и за в бъдеще. Благодаря ви. E благодаря, господин Юнкер. От името на НП, господин Вебер. Господин председател, уважаеми колеги, от месеци в Европейския парламент вече критикуваме съвета, неговото неединство. За това сега благодаря. Благодаря за това, че преди Велик ден съветът успя да тръгне по един общ път и намери решение за един общ отговор на миграционната вълна. Благодаря изключително на е, Доналд Туск. Това е и негов успех да подслони различните интереси и да се споразумеем за едно общо решение. Уважаеми колеги, може заедно с Турция единствено може да намерим едно решение. 3 милиона ме... хора, почти 3 милиона чужденци са вече в Турция. Те получават е, разрешително за работа и могат да работят в Турция. Това е важно послание, важно послание и борбата срещу мрежите за пренасене, за прекарване на чужденци. Аз съм изненадан от въпросите, които са свързани с правоприлагането, особено от Комунистическата партия. Странно е за мен, че Ципрас играе съответната роля тук. Той критикува европейското право, тук би било хубаво е, да се насочат усилията главно към Гърция. Господин Верховщад е, прави същото. Надявам се либералната политическа група да подкрепи решенията, които се вземат от е, техните държавни правителствени ръководители. Европа има нужда от добри граници, но ние не сме някаква крепост. Е, трябва да помагаме на хората, които имат нужда от помощ. През последните месеци 100 хиляди, стотици хиляди чужденци влизаха в е, Европа и благодарение на решението на Европейския съвет, благодарение на действията от Македония, това вече е прекратено. Както каза и председателят на комисията, беженците не могат вече свободно да избират къде да се установят. Трябва да подкрепя това, което каза Жан-Клод Юнкер. С това споразумение имаме възможност да дадем ново начало на отношенията с Турция. За това имаме обаче много ясни изисквания. Но президентът Ердоган рискира, рискува започването на това ново начало. Трябва да има едно взаимно уважение, трябва да има едно ясно разбиране за това какво означава Европа. И тук не става дума само за свободата на медиите в Турция, става дума за свободата на изкуството на този континент. Ние очакваме уважение от страна на Ердоган към тези ценности в Европа. Уважаеми дами и господа, на следващо място искам да се спра на растежа. Когато говорим за растеж, нещата изглеждат по принцип положително. Вчера управляващата партия в Кипър беше е, на посещение при нас и ние разбрахме, че Кипър започва да тръгва по един нов възходящ път и това е чудесен пример за постигане на растеж заедно с Европа, с помощта от Европа. Ние сме на прав път, защото се стабилизират бюджетите на държавите. Но също така виждаме и национални борби, борби които поставят под въпрос реформите. Правят се обещания, които не могат да се издържат, искам да кажа на испанците, където предстоят изборе. Моля ви, не, не вярвайте на празните обещания на определени политици. Тук примерът е Ципрас. Той трябва да провери, проведе а, пенсионната реформа, а не да дава празни обещания. Така че моят апел е единственият сериозен път са реформи, реформи в страните и стабилизиране на бюджетите. Това е единственият правилен път, по който ще върви нашата политическа група. Господин Ведър, господин Ламберц има въпрос към вас. Приемате ли? Благодаря, уважаеми колеги. Аз ще ви попитам на английски. Вие говорихте за това, че господин Ердоган трябва да уважава човешките права и нашите ценности, но се чудя как, какъв, каква възможност за въздействие имате вие и вашата канцлерка. Вие очаквате от него да ограничава миграционната вълна до такава степен, че когато Ердоган бива срещу него има сатира в Германия. Получават се огромни трудности за канцлерката и правителството. Да, е, получавате аплодисменти от десницата. Ясно се вижда това. Да. Нека да кажа ясно. Аз не съм говорител на канцлерката, аз съм говорител на ЕНП в Европейския парламент. Хубаво е това зелените да го знаят. Сега, за ЕНП искам да кажа, че по отношение на визите, на либерализирането на визите, няма да има отстъпки. Анкара трябва да изпълни своите изисквания. Ние пред никого няма да се преклоним. И на следващо място, по отношение на Ердоган, по отношение на резолюцията за Турция, се надявам да покажем, че търсим прагматични решения с нашите съседи. От друга страна обаче трябва да кажем, че имаме изисквания, които очакваме от Турция да бъдат изпълнени. А сега каза председателят от името на социал-демократите господин Пител. Благодаря, господин председател. Ценя високо казаното от председателя Туск. Споразумението не е перфектно. Но разбирам че е, независимо от е, слабостите в това споразумение, е, то е полезно най-малкото заради това, че ние лишаваме от печалби трафикантите и пресичаме пъти им. И освен това, в Турция естествено е, има е, проблеми. Е, Турция се затваря, потиска свободата на мнението и на медиите, потъпква правата на човека. В това отношение и комисията, и съвета, и ние ще следим много стрикно всичко това, което става във връзка с правата на човека в Турция и спазването на прав върховенството на закона. Естествено, Гърция е в фокуса на вниманието. Трябва да се направи всичко възможно, за да се облегчи съдбата на хората в горещите точки в лагерите в е, Гърция. Най-вече жените и децата ни тревожат. Но обръщам се към всички. С затварянето на някои страни, които отказаха да участват в механизмите, които се предложиха за разпределяне на беженците в Европа, на практика показахме, че егоизма наделява при някои твърде много. Това не е солидарност. Ключът за преодоляване на проблемите и предизвикателствата е, е именно задължителният механизъм, така както той бе предложен от е, комисията. И е, трябва да имаме предвид и възможността за налагане на санкции на онези държави членки, които непрекъснато се дърпат и се опитват да избегнат е, необходимостта да приемат е, е, определена бройка е, мигранти. Да, е, в това отношение трябва да се действа по същия начин, както и с е, бюджетния дефицит. И при най-малката разлика от нормите по отношение на бюджета се налагат санкции, а в случая с мигрантите не наложихме санкции. Трябва да използваме този инструмент. Е, трябва да направим нещо, защото е, колкото по-нестабилна и е, лоша е ситуацията в страните, в Близкия изток, в Азия, в Африка, толкова повече хора бягат. Какво да направим? Как да се оградим? Не можем да се опазим. Ако не става през една страна, през Македония, то ще минат през Албания, в крайна сметка. Нека да помислим и за Австрия. Какво става? Какъв е този е, позор там? Каква е тази е, превантивна охрана на границата, която пуска само е, лъжичка по лъжичка, както се казва, е, миграционните е, потоци. За поток вече дори не може да се говори. Става дума за много малки бройки на ден. Е, задължително е да предприемем съответните стъпки. Господин Юнкер, вие предложихте е, алианс с парламента и аз ви казвам да, да, ние трябва да Правим един пакет заедно с смели реформи, за да може Дъблин най-сетне да заработи, за да може на европейско равнище най-сетне да има истинска миграционна политика. И така, господин председател. В тези а, тежки времена а, ние трябва да се концентрираме върху това, което ни обединява има все още хора, които вярват в е, идеите и ценностите на Европейския съюз. В никакъв случай не бива да се разединяваме. Именно в тежки времена трябва да сме заедно е, не бива да се превръщаме в агора, която се тревожи единствено от предизборните кампании в Испания, в Гърция или в други страни и съответно да се опитваме да напасваме нашите действия. Не, няма да се ръководим от предизборните кампании, ще се ръководим от нашите ценности и съдбата на европейските граждани и на хората, които живеят на територията на Европа. Депутатът Сулик иска да ви зададе въпрос, господин Питела. Приемате ли? Господин Сулик, имате думата. Господин Пител, вие искате да накажете държавите членки, които не желаят да приемат мигранти. А моят въпрос към вас е следният какво трябва да се направи в случаите, в които е, една голямо мнозинство от населението на съответните страни не желаят мигранти. Нима правителството трябва да игнорира е, настояванията и желанията на населенията. Моля ви за кратък отговор. Да. Кратко и директно ще ви отговоря. Когато една държава член взима решение да се присъедини към Европейския съюз, тогава тя трябва да приема и решенията и да се съобразява с тях и да ги прилага. Благодаря. От името на ЕКАРЕ ще говори господин Камал. Миналия септември господин Тимерман се изправи тук да говори за иммиграцията и кризата с бежанците. И е, драматично съобщи. Идва зимата. Обаче сега денят се удължава, пролета настъпва е, и дори дойде, е, лятото настъпва и имаме сега цифри за миграцията, че 8 пъти повече са прекосили границите, през първите 3, години на 2000, 3 месеца на 2016, отколкото 2015. Много повече ще дойдат и през лятото. Тези хора а, е, бягат от зверства, а други съвсем разбираемо търсят по-добър живот. Никой от нас не иска да преживее лято като миналото. Ние искаме да подкрепяме е, е, Шенген, искаме да подкрепяме и нашите институции, които едва ли ще удържат още едно такова лято. Но това, което трябва да се промени е нашето отношение, нашата реакция. Лятото ни даде възможност да се получиме от всичко, което не успяхме да постигнем през 2015. Господин Тъс казва, не всички споразумения са перфектни. Има предложения от комисията, които ние подкрепихме, примерно мерки за по-добра охрана на външните граници, изграждане на по-ефективна система за Шенген, по-ефективна система за връщане на нелегалните емигранти, борба с трафикантите. Но има и други решения, които е, ще бъдат и по-проблематични в бъдеще. И аз лично се възхищавам от това как е, турската нация посреща и се справя с проблема е, за приютяване на 2,2 милиона и 700 хиляди бежанци. Сега тук, когато става дума за споразумение с Турция, трябва да видим е, всички безпокойства, които имаме и от гледна точка на етика и на закона, как ще се развият във времето. Задаваме си въпроси и за други страни. Е, живеем в страни, е, в е, свят на интернет, на социални мрежи и много, когато е ясно, че примерно един маршрут е затворен, веднага ще стигне информация за това откъде другаде може да се мине през Испания, Италия и така нататък. Комисията излезе с съобщение за преразглеждане на системата от Дъблин. И се предлага два варианта. Един е да открием отново топлата вода. Другия да използваме топлата вода, която имаме, по по-добър начин. Тоест да подкрепим страните, които се оказват на първа линия. И всъщност се опитваме да дадем шанса на един вариант, който всъщност е свързан само с идеалистични представи, или да изберем другия, който е много по-прагматичен. Смятам, че страните членки ще застанат зад по-прагматичния вариант. И а, е, вместо да търсиме златния ключ, нека да направим така, че съществуващите правила да работят така както трябва, а не да се мятаме в отчаяние на сами на там. Нека да дадем пари за контрол на границите, нека да връщаме тези, които не са жертви на преследване. И Има хора, които съвсем разбираемо търсят е, по-добър економически живот. Нека те да кандидатстват през законови канали. Нека да има е, достойно обработване на процедурите на заявки за обежище. Нека да се обработват е, е, всички документи на мигрантите по-близо до страните, от които идват. Нека да покажем на всички, които искат да дойдат, че имаме система за обежище, която е твърда и справедлива, която е базирана и на самосъчувствие, и на твърди правила. И а, е, през следващите две, е, няколко седмици имаме да свършиме проста задача. Не да откриваме топлата вода, а просто да си свършим работата. Госпожа Грапини иска да ви зададе въпрос. Искате ли да отговорите? Заповядайте, госпожа Грапини. Благодаря, господин председател. Господин Камон, Нееднократно повтаряте, че трябва да сме прагматични, да търсим нови мерки, да разбираме, че има нужда от хуманизъм и солидарност. Ако вие бяхте председател на комисията, какво щяхте да направите, за да се сбъднат пожеланията, които вие отправяте? Вие ни казвате какво трябва да се направи, но не казвате как ако бяхте председател на комисията. Да, виждам, че председателя на комисията поглежда към мен с, е, с е, голяма усмивка. Да, ние можем да си играем на това да бъдем председателя на комисията, но проблема е да бъдем прагматични. Добре, вие казвате, трябва да има план а, е, и да се налагат решения на страните членки, но дори така в страните членки ще има реакция. Господин Соли зададе много удачен въпрос. Какво да правят политиците, когато огромна част от избирателите в техните страни не искат решенията наложени от Европейския съюз? И господин Питела какво отговори? Ми те трябва да ги приемат. Не, не мисля, че е така. Начинът е да се седне с страните членки и да се реши какво са готови да направят, какви решения са готови да приемат, а не да им се налагат решения. Господин Верховщад, казва се, когато, когато си играете с огъня, не се чудете, че ще се опарите. Искам да ви кажа, че моето впечатление е, че точно това се случва с поразумението с Турция. Ние се опитваме да решим проблемите си с един автократичен, лидер. Какво прави господин Ердоган? Е, господин Ердоган се занимава с това да накара да има наказателно преследване за господин Бъмерман, който представи една сатирична, едно стихотворично, сатирично стихотворение, описващо по сатиричен начин господин Ердоган. Това е свободно общество. Трябва да има възможност за сатира в едно свободно общество. Така че да се върна на Ердоган. Ние сме му дали ключовете към Европа, а сега рискуваме да му дадем ключовете към нашите медии. Той не може да контролира нашите медии. Нека ви кажа, не съм изненадан, че това се случва, не съм изненаден. Ако вие се оставите на, в ръцете на човек като Ердоган и като предадете отговорността, вашата отговорност на страна като Тър, Турция, според мен това е само началото на, на една политика, която аз опитвам, описвам като турски базар. Какво ще направи Ердоган, ако не получи визовата либерализация? Ние искаме да се изпълнят всички условия за визовата либерализация, но ние всъщност сме се направили зависими от Ердоган и неговото правителство. Все повече имам чувството, че че Ердоган ще използва бежанците като политическо оръжие. Това е което става. Първото доказателство за това е, че Турция в крайна сметка част от споразумението, но в Турция трябва да се промени законодателството, за да има съответствие с Женевската конвенция, за да може беженците да могат да подават заявление за обежище в Турция. Но по-важното е никой не говори за това. Ние имаме доклад от Amnesty International, в който се казва, че Турция изпраща сирийски беженци обратно в Сирия в противовес с международното законодателство. Днес това бе подкрепено и потвърдено от холандската телевизия. Турските власти го правят. Моят въпрос към вас, господин е защо не разследвате тази ситуация. Дали тези обвинения са верни? Ако са верни, то тогава ние не може да продължим с едно споразумение, което е против международните ангажименти и международното право. Какво правите вие? Дали наистина Amnesty International и е, дали е вярно това, което казва Amnesty International и холандската телевизия? Нека не се самозаблуждаваме. Вие казвате, че споразумението действа на гръцко-турската граница. Не идват стотици е, хиляди беженци, идват по-малко, но вчера италианските гранични служби спасиха не 50 човека, а 1554 човека. О, те спаси. Те ги спасиха от отдаване. Тоест, какво е, какъв е резултатът? Хората с удоволствие говорят с цифри. Добре, 700, от, имаме намаление от 700 на 50 беженци през Турци, Турция, Гърция и увеличение от 50 към 1500. Това сделка ли е? Това означава ли, че ние защитаваме нашите ценности? Не, ние сме ги поставили в ръцете на кого? На Ердоган. Вместо да говорим за споразумение, което според мен не работи, би трябвало да се сплотим в Европа. Това е нашият приоритет. Според мен това означава три неща. Най-напред, бреговата и гранична охрана. Тя трябва да бъде укрепена. Комисията каза, че ще изпрати укрепление. 400 човека като преводачи са изпратени и 37 гранични офицера са изпратени в Гърция. Комисията обеща над 400 гранични полицаи, но само около 30 човека са изпратени в Гърция. Комисията обеща над 1500 полицаи. Колко бяха изпратени? Около 300. Така че около 2300 човека професионалисти бяха изискани от комисията и на практика какво се получи? Получи се една цифра от около 200-300 човека. Смятате ли, че това споразумение работи? Аз имам друго альтернативно предложение. Ние имаме нужда от бреговата и граничната охрана. Имаме нужда от една укрепена такава охрана. Освен това, имаме нужда от една по-добра система за обежището. Господин Петела би трябвало да ни подкрепи да постигнем едно такова предложение. И ако искаме да се борим срещу трафикантите, има само един начин. Това означава ние да дадем възможност за легална миграция към Европа. Така ще се преборим с трафикантите в Северна Африка и в Турция. Благодаря. Господин Ферховщад, има въпрос към вас от депутат Кава. Благодаря, господин Ферховщад. Ние не сме на едно мнение политически, но съм съгласен сега с вас. Трябва да се да имаме наистина една ясна позиция. Смятате ли, че сигналите, изпращани от парламента, ще бъдат разбрани правилно от британските граждани. Разбирам вашето чувство за хумор, то е много британско. А, господин Камал е също експерт в този смисъл. Благодаря, госпожа Цимер е следващият оратор. Мене, дама. Уважаеми госпожи и господа, господа председатели, е, които е, направихте уводните слова към днешната дискусия. Страхувам се, че просто нещата не вървят е, аз мятах, че след като е, се подписа споразумението е, или след като говорихме най-малкото е, още преди подписването му, ще дойдете и ще кажете, да, разбрахме. Разбрахме, че е, нещата в крайна сметка се, са на една много крехка правна основа и може би са незаконни. Да, добре, а сега казвате, е, трудно може да се намери ключ за решаване на всички проблеми, няма свещен грал и така нататък. Е, не, а нека да направим анализ на всичко това, което доведе до тази ситуация. И господин Вебер отново говори за призрака на комунизма. Това са неговите нощни кошмари, най-вероятно. Говори за господин Ципрас и в тази връзка за комунистическия призрак, който броди из Европа. Не, с всяко решение за обратно експулсиране на беженец към Турция ние на практика би трябвало да гарантираме, че този човек бива върна, връщан в една сигурна трета страна. Е, месеци наред говорим за това, че е, Гърция не разполага с достатъчно собствени средства, за да защити външната граница, е, за да, че трябва да помогнем на тази страна, за да се реализират принципите от Ченкен и така нататък, но в крайна сметка нищо не правим. Правим неща, които са много далеч от реалността и не помагаме и на Гърция. Ние принуждаваме Гърция на практика да провежда процедура за на предоставяне на обежище при абсолютно ниски стандарти. Е, това не отговаря на никакви норми на Върховния комисариат е, на ОНЕ за беженците, нито на е, Женевската конвенция. Е, трябва при всички положения е, да е, заложим като основа при по-нататъчни преговори и подготовката на споразумения нашите принципи. А при това споразумение с Турция сме много далеч от нашите собствени принципи и правата на човека, които защитаваме иначе не можем ние да си позволяваме всичко, а непрекъснато да критикуваме всички останали за нарушенията, които те допускат. Ще ви кажа съвсем ясно. Ние сме стриктно и категорично против определенето на Турция в момента като сигурна трета страна. Да, за да бъде една страна сигурна трета страна, тя трябва да гарантира спазване на правата на беженците, трябва да ги прилага на практика ефективно. А всичко това не се прави. От средата на януари на практика се е, връщат беженци, включително и хора, които вече е, са регистрирани, но там общо взето няма такава практика. Е, връщат се и деца през границата обратно в територии, в в които се водят военни действия. Така че обръщам се сериозно към вас. Моля ви, най-сетне направете една сериозна беженска иммиграционна политика. Направете го, защото трябва да защитим не само хората, които бягат от война, но и нашите собствени граждани. Госпожа Хармс от Зелените има думата. Уважаеми колеги, идеята след последната среща на върха беше, че искаме заедно да постигнем един регулиран процес на миграция. Ние искаме да се възцари правото на закона във всички държави. Искаме гаранции за бежанците. Това обаче, което се случва от месеци, непрекъснато виждаме, че в Гърция се създаде един вид ред, но хуманността и правовата държава изчезват. Ето, например, в Идомени имаше ужасяващи репортажи. Репортажи от един бивш външен министр, Норберт Плюм. Той казваше, ако правите нещо, правете го в, по смисъла на нашите закони и идеята за хуманност. Вие казахте, господин Туск, че нещата не са 100%, но аз не смятам, че изобщо в Гърция може да се говори за, едно легити... за една легитимна процедура, която да е в унисон с изискванията на правовата държава. Преди да се насочваме към други държави, трябва да помогнем легитимно на беженците в Европа. Мисля, че основното изискване тук е една укрепена брегова и гранична охрана. Не зная дали това ще може да се случи, но зная, че тази ситуация, която е в момента, не може да продължава. Европейските институции трябва да работят с гръцките власти, защото моето впечатление е, че това, което се случва, цялостната обща политика за убежището на Европейския съюз дискредитира съюза. Толерира се нуждата, толерира се страданието като средство да се, от, за, от, да се обесърчат бъдещи мигранти да идват в Европа. Ние носим определена отговорност. Отговорност и за споразумението. Фактът, че имаме споразумение не означава, че нещата могат да продължат както до момента. Европейският съюз трябваше да действа още в момента, когато се получиха първите новини за това, че сирийски беженци се връщат отново в Сирия. Тези случаи трябваше да се проучват и да се проучат и ако тези случаи се окажеха верни, трябваше да се действа. Искам да се обърна към колегата Верховстат. Работихме с него по въпросите за а, обежището, за бежонската охра... за граничната охрана. Аз не смятам обаче, че сме се направили прекалено зависими от Анкара. Има опозиция в Турция и аз съм на мнението на, на тази опозиция, подкрепям го, а именно, че Европа трябва да се застъпи за едно по-добро демократично развитие в Турция. Все, всеки опит за дискредитация смятам, че всеки такъв опит на фона на цялостната ситуация в близкия и далечния изпод, и, изход, изток, ораторката бива прекъсната, продължава. Пос, последно заключение, свободата на изкуството и на пресата не трябва да бъдат решавани от Ердоган. Надявам се моята страна да е силна достатъчно и да се открои пред мнението на Ердоган. Господин Фараш. Благодаря. Много съм изненадан тук непрекъснато ми казват, че сърцето на европейската демокрация и определено трябва да празнуваме днес референдума в Нидерландия миналата седмица. Хората казаха не на разширяването на Европейския съюз, не на споразумението с Украина и ако ги бяха питали, ще да кажат не и за споразумението с Турция и присъединяването на Турция. Това е победа за демокрацията, победа и за либералните организации в Нидерландия, за хората, които успяха да се обединят и да получат тези над 150 хиляди подписа. Това е израз на пряката демокрация. И има и е, един гений, е, нека да споменем и този е, лидер на е, италианската партия Пет звезди. Е, ако е, Господин Юнкер каза, че ако Нидерландия гласува не, това ще бъде голяма драма, но днес не спомена нищо. И сега Нидерландия си продължава и съответно нататък, без да обръща внимание представляващите тук Нидерландия не обръщат никакво внимание на решенията на народа. Но сега думата на народа вече е променения политиката. В този свят на технологии ние трябва да се съобразяваме с решенията на народа. Скоро ще настъпи и времето за референдума в Обединеното кралство. Всички сега са обърнали поглед към сделката с Турция. Шефовете на Европейския съюз се кланят пред Ердоган а той потъпква човешките права на всяко ниво. И сега господин Юнкер ни казва, че сме напреднали, осъществили сме прогрес. 1,8 милиона души са влезли в Европейския съюз последните 18 месеца и сме върнали обратно 300. За мен това не е огромен резултат. И една от групите, някой, който ще бъде доволен, това е, е Ислямска държава. Те успяха да изпратят над 500 бойци, според данните на Европол. Нещо, което трябва да ни кара да настръхваме колективно. И е, надявам се, че е, референдума в Обединеното кралство ще отрази тези събития. Време е ние да гласуваме нашата сигурност да идва на първо място. И в е, Нидерландия това, което се случи миналата седмица, беше борбата на народа срещу политиците. Има достатъчно хора, които излизат със своята воля и нека ви кажа, тук този парламент дълго още няма да съществува. Господин Ериксон иска да ви зададе въпрос. Благодаря. Имам въпрос към господин Фараж. Той е застанал зад знамето на Обединеното кралство. Не мислите ли, е, че е много притеснително за много ваши е, съграждани, че е, един оратор, който стои зад флага на Обединеното кралство, приветства един референдум, от който печели единствено господин Путин, защото той е много се радва на това, че Европа не е обединена. Аз лично не одобрявам Путин, но не смятам, че и трябва да влизаме в война с него. Не мисля, че е много е, разумно. Мисля, че ние е, окоръжаваме да бъде е, отхвърлен един корумпиран лидер в Украина. И е, няма да се очудваме на реакциите. Нека ние всички да имаме възможност да заставаме зад нашите национални, държавни демокрации. Нека да си сътрудничим, нека да работим заедно, нека да бъдем приятели. Но не искам този флаг тук в е, залата. Не искам да има политически съюз. Искам да има истинска европейска дружба. Äh, господин Вилимски ще говори от името на групата на Европа на нациите и свободата. Благодаря, господин председател. Не мога да се въздържа да не направя някои забележки към господин Питела. В момента вие казвате, господин Митела, това е позор, че 25 иммигранти минават нашата граница. За тази година обаче ние имаме вече 35 000 иммигранти, и в крайна сметка е около 1 милион преминаха през Австрия общо. От Турция през Европа. И аз мятам, че е, е, просто Европейския съюз пропусна да предприеме съответните мерки за ефективна гранична защита и охрана. Вие сте е, председател на една европейска е, е, социал-демократическа народна партия. Но какво приказвате вие в крайна сметка, когато говорите за правата на човека? Е, все едно, че е, в крайна сметка е, чуваме представители на някаква много консервативна е, партия. Хубаво е в крайна сметка, че е, в Германия има альтернатива за е, Германия, която ще намести нещата в правилния им ред. Питам се, какво става с вашата партия? Вие сте от едно движение, което е, е залагало на основни отлични ценности. А сега в момента всъщност отнемате, така да се каже, на населението на държавите в Европейския съюз възможността и правото сами да взимат решения за това, което ще става в тяхната държава. Погледнете какво става в Турция, как се показват правата на човека, как се е, потъпкват правата на кюрдите и така нататък на какво става с свободата на мнението, на словото. Да, правилно е решението при референдума в Нидерландия. Това е пътя за цяла Европа. Да. Колегата Балцо, който е независим, има думата. Благодаря. Споразумението между Европейския съюз и Турция Предпоставя легална миграция. Има мигранти, които пристигат без документи в Гърция. Тези мигранти ще бъдат върнати. Но когато мигрантите минават легално през Гърция в Европа, те биват приемани. Какви са гаранциите обаче, че няма да се създадат паралелни общества в Европа? Господин Юнкер каза, че Европа има нужда от мигранти, правейки препратка към Австралия и Канада. Колеги преди малко казаха, че Мнозинството от европейски граждани не иска Европа да се превърне в континент на мигранти. Господин Ройл, господин председател, Госпожо председател, понякога не разбирам света около себе си. Е, много вълнуващи и е, така, тревожни дебати сме водили за това, че е, трудно ще се намери решение на беженската криза. Но все пак хората бягат, бягат от война и е, трябва да им се помогне. И ето, е, съветът в крайна сметка каза, ето тези е, там в парламента само спорят, но не могат да се разберат. Ние ще вземем нещата в ръцете си ще вземем решение. И направиха каквото трябва. Нека да се оплакват тук всички. На, на първо място госпожа Цимер, нека да хленчи и да критикува. Но ето хората, които взеха нещата пред сете си и поеха отговорността, господин Юнкер, господин Туск, държавите членки, те в крайна сметка свършиха работата и стъпка по стъпка трябва да вървим е, към предоставяне на конкретна помощ, към е, охрана на границите. Говорят се тук безмислици е, за това, че предоставяме едва ли не широко поле за действие на, на Турция. Добре, когато говорим за присъединяване на Турция към Европейския съюз, някои от вас са готови да се вика утре да приемат Турция. А сега изведнъж се оказва, че Турция вече не е подходящия партньор за решаване на беженската криза. Госпожо Хармс, наистина впечатляващо е това, което казахте тук. Страшно много неща не ми харесват в Турция, да. Но когато говорим за сътрудничество и за солидарност, естествено, както и Жан-Клод Юнкер каза, това е един напредък при решаване на проблемите. Естествено, че само с критика, само с кленчене и с с посочване с пръст на проблемите нещата не стават. Европейската концепция се гради на други принципи, не на хленчене и критика. И трябва да се помогне на хората. Какво друго предлагате? Господин Ламсторф, е, има въпрос е, по процедурата синя карта към вас, господин Ройл. Приемате ли? Да. Господин Ламсторф. Скъпи Херберт, Нека да приемем, че става дума за една добра стелка. Аз не съм чак толкова е, безкритичен. Но все пак е, трябва да вървим в правилната посока. Държавите членки трябва да поемат отговорността. Е, Федералното министерство на вътрешния е, е, каза, че е, в е, е, Гърция има двама-трима служители, изпратени от Европа. Е, 30 е, е, полицаи от е, федералната полиция и още около 10 души с други функции. Нима това е помощта, която Федералната република смята да предостави. Е, нима, е, в крайна сметка, господин Туск ще може да реши проблемите, ако не бъде подпомогнат от е, вътрешния министр на Германия и от канцлера. Не, естествено, аз съм съгласен с това, че се забавиха някои от решенията и че ангажиментите не се изпълняват достатъчно бързо. Но държавите членки е, трябва да отговорят на е, всички от тези призиви към тях и на е, задълженията, които бяха подписани. Е, правилно е това, което казвате. Да, обещаните специалисти трябва да бъдат изпратени колкото е възможно по-бързо. Това е ясно. Госпожа Спа. Си желила да би рекла, мамо до... Благодаря. Аз днес много се надявах, че може да кажем, че имаме добро споразумение с Турция, което ще функционира. За съжаление, обаче това не е така. Имам, придобивам все повече впечатлението, че това споразумение няма да проработи, няма да се уважават правата на бежанците. Бежанците все повече ще предпочитат да влизат нелегално в Гърция. В Турция има 3 милиона бежанци, но те са по улиците. Това сигурна ситуация ли е за бежанците? Сирийци биват изпращани обратно в Сирия. Какво е, положение, какво е положението на правата в Турция на малцинствата? Беженците трябва да имат възможност да подават заявление за, бе... за убежище. Къде са нашите експерти? Споразумението няма да проработи, ако държавите членки не помислят за програми за презаселване. Проблемите са от нашата страна. Трябваше отдавна да помислим за легална миграция. Не трябваше да градим огради и стени. Трябва да реформираме Дъблен. Това е историческия последен шанс да убедим хората, че европейската политика може да е, да е успешна. Господин Етерич има въпрос към вас. Благодаря, че приемате въпроса. Бихте ли уточнили или може би сте съгласен с господин Питела, какво смятате по въпроса за това, че е егоистично държавите членки сами да определят колко беженци да приемат? Съгласни ли сте, че е, държавите членки трябва да бъдат накарани да приемат определен брой беженци? А и смятате ли, че вашият ръководител на политическата група е прав, когато, обя, когато обвинява британците. Аз мятам, че имаме нужда от европейска солидарност, тя обаче не функционира. Аз мятам, че всички държави членки трябва да приемат да поемат своята отговорност. За момента програмата за презаселване не функционира. Много държави членки не поемат своята отговорност и докато нещата стоят така, всички неща са излишни, включително и споразуменията. Европейският съюз се намира в много специална ситуация, много критична ситуация. Всички трябва да поемат своята морална отговорност od marcowego posiedzenia благодаря. След срещата на върха през март, събитията се развиха много бързо. Случиха се е, две много важни събития терористичните атаки в Брюксел и резултата от референдума в Нидерландия. В за първото събитие бих искала да задам въпрос към председателството. Какво възнамерявате да направите, за да гарантирате сигурността на институциите, за които отговаряте и сигурността на хората, които работят там, както и посещаващите тези институции представители на правителствата на страните членки? Това е изключително важно, за да се осигури плавната е, спокойната работа на административна работа на институциите. Второ, референдум, референдума от Нидерландия. Това е проблем за нашата обща е, политика за сигурност и отбрана и за сътрудничество. Е, необходимо ни е, е, особено свързано с източните ни граници. Ние трябва не само да говорим за сътрудничество с е, Русия, а да погледнем и малко по-на юг. Бруталната намеса също в вътрешните работи на Полша, резолюцията, която ще бъде гласувана днес, възмутителното и съдържание. Смятам, че това просто се от, по този начин се отвлича вниманието на хората. Госпожа Яконсари има въпрос към вас. Госпожо председател, аз не разбирам каква е връзката между референдума в Нидерландия, Русия и Полша в момент, в който ние обсъждаме един много важен въпрос, а именно как да се справим с мигрантския поток и търсещите обежище, как да гарантираме справедливо обработване на всеки отделен случай за тези хора. Не може да объркваме нещата така. Все едно кащата или иначе в Европа става голяма. Не знам, госпожо, как бе преведено моето изказване на различните езици, но в бъдеще ще стане ясно, че всички тези въпроси са свързани помежду си. Говорих за административната възможност да се решават тези проблеми след терористическата атака. Господин Ламсдорф има думата. Благодаря. Е, госпожи и господа, е, като погледнем към е, географската карта, разбираме колко е трудно да оценим ситуацията в Турция в момента. Но времено страната заслужава внимание и уважение, тъй като прие 3 милиона беженци. Да, казахте тук, лятото е пред нас и е, трябва да се направи нещо. Трябва да се направи, защото е, най-вероятно пред вратата ни отново ще се изправят потоци беженци. Трябва да направим обаче не за да се пазим нещо, а за да, защото това повелява хуманния ни дълг. Ние трябва на всяка цена да а, признаем естествено необходимостта от партньорство с Турция а, на базата на нашите принципи. 70 хиляди служители а, има в федералната полиция. А, 300 от тях бяха изпратени допълнително за охрана на границата и ще продължим да предлагаме помощи на Гърция и на Турция. Това е абсолютно необходимо, за да запазим Егейско море. Благодаря. Европа предпочита да прехвърля полицаи, а не да бежанци. Това разумира случващото се. Ние връщаме без да разглеждаме случаите хора, включително и от Сирия, мигранти, които не биха имали нужда от международна закрила и все повече жени и деца в този брой. Разпоредбите на ООН е, всъщност е, показват и докладите им, че е, това, което се случва, не закриля хората, а по-скоро поставя живота им в опасност. Много данни има за това от е, неправителствени организации. Аз лично се срамувам. Срамувам се, че съм европейка, срамувам се, че са такива правилата ни за убежище, срамувам се, че ръководителите в Европа се въздържат да поемат своята отговорност. Реалисти са тези, които виждат каква е планината и търсят реални решения. Търсят реални решения и не остават хората да гинат в Средиземноморието. Европа е най-богатата економически зона в Европа и тя трябва да бъде солидарна с хуманитарната криза, която залива планетата. Господин Терика, просима думата. Сеньора президенте, I'm speaking on behalf of the... Благодаря. Аз искам да кажа следното по отношение на споразумението с Турция. Това споразумение няма да реши проблема с беженците. Държавите членки се опитват да решат кризата по неразумен начин. Те казват, беженците трябва да се върнат в Сирия, но това не го прави Съюза. Виждаме каква, е, каква, какво огромно е човешкото страдание на турско-сирийската граница. Трябва да има солидарност и правилно поделяне на отговорностите и тежестите. Турция не може да поеме беженците, не може да даде гаранции на беженците за достойно отношение. В Турция има репресии, има насилие и към други мълцинства и най-вече срещу кюрдите. Турция трябва да уважава правото на своб на свободно изявление, на свободни изказвания, правото, свободата на словото. Турция не се придържа към хартата за човешките права и към европейските ценности. Ние очакваме парламентът да предприеме съответните стъпки, за да анализира легитимността на това споразумение и да постави въпроса пред Европейския съд. Има синя карта към вас. Бихте ли отговорили? Господин Верикрапръс, приемате ли? Въпрос от господин Фрончолика. Уважаеми колеги, колега, тази сутрин бе казано, споразумението с Турция не е перфектно. Но все пак е стъпка напред. Какво смятате, че трябва да направи Европейския съюз, ако това споразумение се провали? Господин Ертоган каза, че може да прекрати споразумението, ако Европейския съюз не изпълни своите ангажименти. Проблемът е, че всичко е в ръцете на Турция. Ние не може да прекратим споразумението, но Турция може. Това показва, че това споразумение не е легитимно. Това е едно невъзможно, неприемливо споразумение. Госпожа Ферара. Благодаря, господин господин, госпожо председател. Чухме днес от е, е, господин Туск, че споразумението не е, е, не е перфектно, но все пак е, правим усилия за едно достойно е, е, съществуване на хората, които бягат от война. Добре, е, но. Е, Става дума за съмнения и то сериозни колебания относно спазването на правата на човека. Е, нека да си припомним е, е, някои от инцидентите в това отношение и нарушенията, които наскоро преживяхме. Същевременно се оказва, че нямаме решение в тези случаи. А, аз мисля, че има решение. Трябва да се направи е, едно, един съществен преглед на Дъблинската е, конвенция и да се помисли за е, директивите, регламентите. Така трябва да се създаде и един коридор е, за. Е, е законна альтернатива е, за навлизане в Европа. Е, в противен случай няма да можем да се справим с проблемите. Е, именно този законен път е, към е, Европейския съюз ще пресече и бизнеса на трафикантите и всичко останало. Да, да добре. Е, в момента е, Балкански Кият маршрут е затворен. Македонските полицаи използват и с затворен газ и е, палки и бият наред. Е, в е, Турция е, има голямо струпване на бежанци, но както знаем и от е, е много други международни и правозащитни организации не става дума за сигурна трета страна в Турция. Ето това е проблемът. Да, добре. Е, не можем да изграждаме стени и когато изграждаме стени или заграждаме границите, в крайна сметка не решаваме проблема, само го изместваме. В Италия, през региона Калабрия, навлязоха много-много беженци също. Миграционният поток е огромен, натискът е огромен и продажбата на оръжия, алчността на хората, войните, именно продиктовани от алчност, това са причините, срещу които трябва да се борим. Господин Вайгел има въпрос към вас. Скъпи колеги, аз ценя е, колегите във вашата група, защото много често вие реалистично оценявате е, ситуацията. И сега ще е, ви напомня последното изречение, че ние в момента се опитваме да постигнем немалко чрез разумението с Турция. Да, със сигурност някои неща ще се променят във връзка с преговорите за присъединяване на Турция. Не смятате ли, че в крайна сметка причините за тази криза и за хуманитарната катастрофа се, трябва да се търсят другаде в Близкия изток и там трябва да потърсим причините. Да, ние сме политици и трябва да търсим решение и на политическо, и на законодателно равнище. Със сигурност не сме хуманитарна организация, да, но предложенията за решение и за излизане от кризата на практика се бавят. От две години чакаме да се направи нещо по отношение на законодателството, по отношение на хуманитарните коридори, на борбата срещу сделките с оръжие, особено в територии и страни, в които които се водят военни действия. Това са съвсем конкретни действия, които се предлагат и ние чакаме съответните законодателни инициативи и предложения. Миграционният поток естествено е нещо, което винаги може да се появи в по-голяма или в по-малка степен, но когато става дума за хора, които бягат от военни действия, от война, трябва да реагираме бързо. Господин Бей, на 18 марта е, канцлер Меркел и другите ръководители по този споразумение отстъпиха на всички искания на султана Ердоган. Вечно водени за носа от неотоманците, е, ръководителите, които остават на произвола на съдбата бъдещето на Европа, подписаха един нов бял чек за пиромана Турчин. 3 милиарда евро, които се дадоха на Турция, сега ще бъдат отвоени. Турция поддържа сенчести отношения с варварите от Ислямска държава, също така остава трафикантите да трупат богатства, но сега ние даваме неограничен достъп до шенгенското пространство на нейните 80 милиона граждани. Затова именно комисар Вромополус вчера ни поиска да се адаптираме към новата ера на човешката мобилност. На 1 юли е, Словакия ще поеме председателството на Европейския съюз. Министър-председателя на Словакия Фико отрича всичко, което той нарича ритуално самоубийство на Европа. За, както и неговите колеги от Унгария, Полша и Чехия, той разбира, че тази утопия свършва с провал. Благодаря. Очакванията към споразумението са големи, но това споразумение е обречено на провал. По принцип, е, Турция не е готова да се занимае с темата. Корабите с нелегалните мигранти тръгват сутринта от турския бряг но смяната на гръцките гранични власти започва от 11 часа, същото правят и натовските патрули. Турските власти. Какво правят те, когато получават бежанци от Гърция? Те казват, «Е, не могат тези беженци не се приемат, защото документите им са фалшиви. Турция не е сигурна страна за беженците. Турция трябва да приложи това споразумение наистина на практика и не може да изисква допълнителни 3 милиарда от европейските бюджети. Господин Гржип, благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, господа председатели е, на съвета на комисията, е, колеги, е, да, очевидно всеки от нас е, се вълнува от е, един или друг аспект повече и също времено, може би, не знаем всички подробности, но трябва да се погрижим за причините, трябва да защитим е, надежно външната граница на Европейския съюз и да допринасяме за взимане на съвместни решения. А има и държави, които пречат на това. Естествено, по отношение на охраната на външната граница, става дума за един компромис, който е много крехък. Трябва да помислим и за настаняването на беженците и да помогнем и на хората, които се намират в лагерите в Турция. Това изисква политически решения но това не означава, че по-силният е, винаги ще налага е, своето мнение и ние ще се отказваме и ще е, правим компромиси с нашите ценности. В никакъв случай на 11 ноември, а и след това през март, съветът на практика направи необходимото за намиране на решението. Да, е, и споразумението с Турция е в крайна сметка една от стъпките за решаване на проблема. Трябва да подчертая, че съветът действа много смело е, и аз съм възхитен е, е, става дума за работни места е, в стоманодобива, не само за миграционните проблеми. Стоманодобивът в Польша също е изключително важен. Става дума и за е, важни действия по отношение на пазара на селскостопански продукти, на животновътството, на, на земеделските ферми, животновътните ферми, а също и за доставките на газ и договорите в енергетиката. Е, благодаря ви. Господин Фликенштайн има дума. Благодаря. Ние сме наясно. Споразумението от Турция е само част от решението, от едно общо решение. Турция по принцип е важен партньор за нас по отношение на миграцията, но отговорите трябва да се търсят тук в Европейския съюз. Вчера с мнозинство одобрихме доклад по собствена инициатива, който много ясно показва какво искаме. Искаме повече вътрешноевропейска солидарност, повече легални пътища за мигранти, искаме преосмислене на Дъблинското споразумение и укрепване на Шенген. Мисля, че това е това е нашата работа. С нея трябва да започнем. При споразумението с Турция може да проработи, ако са изпълнени предварителните условия за него. И тук става дума за управление, става дума за съвсем конкретна работа, за да може това споразумение да проработи. Ако не мога да подам заявление за обежище, не мога да бъда отхвърлен. Става въпрос тук за подкрепа към градските ни колеги. Господин Ламсторф каза, че ние обвиняваме непрекъснато нашите правителства, но искам да попитам председателя на комисията дали от своите, дали 200 от неговите сътрудници не биха могли да отишли в Гърция, за да помогнат там на своите колеги. Аз бих му помогнал в избора. Освен това, трябва, трябват ни прагматични решения. Картините от Идомени не са приемливи. Тук мисля, че трябва да се работи и да се действа. Извинявайте, колеги, казва председателката, трябва да сме много строги по отношение на времето. Господин Ропе има синя карта към вас. Господин Ропе, приемате ли? Добре, 30 секунди, моля. Уважаеми колега, Искам да ви попитам за задълженията на държавите членки. Нашите сътрудници са посетили, са посещавали лагерите за беженци, но никой не е отишъл в балтийските държави. Смятате ли, че ние трябва да бъдем принудени да приемаме а, беженци? не става дума за принудително приемане на бежанци. Става дума за сътрудничество между 28-те държави членки. След като сме образували един Европейски съюз, не може да се ползват само привилегиите и да не се споделят отговорностите. Това, това въжи както за Германия, така и за вашата страна и за другите страни това винаги трябва да помним като Европейски парламент. Солидарността е двустранна улица, двупосочна улица. Госпожа Дубезиус. Благодаря, госпожо председател. Срещата на върха през март доведе до споразумение с Турция по натиска на Германия. И мълчаливо, тайно, как, както обикновено госпожа Меркел сключи тези споразумения с Турция. А ето, че в момента турският министр-председател се опитва да налага вижданията на господин Ердоган и на нашите медии и да ограничава свободата на словото в Германия. Трябва да знаем, в крайна сметка, за какво става дума. Госпожа Меркел би трябвало да цени тези ценности точно толкова, колкото и всички останали. Трябва да докажем, че нашите ценности са много ценни за нас и няма да допуснем някой да ги нарушава или да ни налага ограничения. Трябва да е, помислим и за това как ще направим нещата по-добри за беженците. Може би трябва снабдяването е, да става в крайна сметка от нашите страни. И нека да помогнем и на Йордания и на Ливан, не само на Турция по-добре е да преговаряме с Ливан. Госпожа Енфелд, да, естествено ние трябва да преговаряме и да се сътрудничим с съседните си страни, но това не означава да изнася, изнасяме там проблемите си. Преговорите са разговори между две равни сили, но Европейския съюз е слаб. Ние не мож, нямаме желание да си решаваме сами прозор, е, проблемите и Турция го разбира. През 2010 се споразумяхме с господин Кадафи да си задържа, удържа бежанците и там нищо не постигнахме. Господин Вебер каза, че накрая има ред но и право. Но аз лично не виждам нещата така, защото сега чуваме, че биват бежанци връщани в Сирия. И ние не получихме никакъв отговор, нито от съвета, нито от страните членки. За мен това е позор. Позор е най- проспериращия, най-свободния, най-богатия континент в света да допуска подобни неща и да не даваме наш отговор на положението. Сега непрекъснато си говорим за нашите ценности, как емигрантите трябва да приемат нашите ценности. Добре, но нека ние да ги спазваме, нека да направим така, че тези хора живеят в едни нормални условия. Съжалявам, че трябва да прекъсвам колегите, но искам да бъда справедлива, така че давам думата на следващия оратор, господин Папамулос. Да не бъдем справедливи и да обиждаме Гърция, това се случва доста често. Господин Ердоган е, хвърля журналисти в затвори, затваря е, вестници, той не си изпазва условията, обаче вие е, си държите добре с него, обвинявате господин Ципрас. Господин Орбан не приема никакви бежанци в Унгария, но вие пак се държите мило с него, защото той си е от вашите политически групи, а както разбираме, имате кошмари от Ципрас. Ние, гърците, сме един горд народ. Ние имаме една дълга и стара история. Не можем да приемаме подобни обиди. Господин Туск, господин Юнкер, вие сте напълно наясно, че не успяхте да проведете решенията си за пропорционално разпределение и прехвърляне на бежанците. Оставихте Гърция да поема цялото бреме. Заради нашата история, заради невъзможността на Европа да се спази. Сега ние трябва да се справим с това бреме, но ние не можем да бъдем вечно боксовата круша на Европа. Госпожа Саржентини, една минута. Благодаря, госпожо председател. Когато става дума за хора, не можем да се правим, че те не съществуват. Трябва да им даваме храна, трябва да ги лекуваме, когато са болни, трябва да защитим децата, да ги изпращаме на училище. Но какво направиха 28-те държ... правителствени и държавни ръководителите забравиха просто за онези, които са в лагерите или на островите в Гърция те на практика игнорираха съдбата на тези хора. Там лагерите са препълнени. Няма достатъчно нито храна, нито медицинско обслужване. Как точно ще успяваме в крайна сметка да си защитим ценностите? Как ще защитим принципа на демократичния контрол? Гръцкият парламент би трябвало е, да вземе някакво решение за контрол на е, ситуацията в тези острови. Ние също трябва да се намесим. Какво ще се случи с едно 14 годишно момиче, ако в лагера е, е единствената жена и наоколо има само мъже? Кажете ми какво ще се случи. Приемате ли синя карта? Благодаря че приемате този въпрос. Много се критикува това споразумение с Турция. Да, не е перфектно, но аз не чувам никакво конструктивно предложение, альтернативно предложение. Какво трябва да се направи? Кажете ни просто с едно, две, три. Какво трябва да направи Европейския съюз, за да тръгнат нещата най-сетне според вас? Благодаря, госпожо председател. Първо, крайно време е да се даде е, законен достъп на хората е, до Европейския съюз. Трябва да се направи този коридор. А, ние не критикуваме само Турция. Аз критикувам в крайна сметка това, което ние правим и което всъщност не правим. Трябва да се погрижим за хората. На първо място това. Господин Паксас. Е, Пирмининке, колегос, но вадовото рибо сустикима... Благодаря. Уважаеми колеги, един месец мина от срещата на върха на Европейския съюз, но виждаме тенденции. На базата на това споразумение се връщат е, няколко хиляди мигранти и се приемат беженци от война в Европа. Но тенденциите не са положителни. Чешката република е против квотите. Проблемът е на път да бъде разрешен, но не е разрешен. Трябва да сме по-смели в решенията. Не бива да има нелегални мигранти, трябва границите да се затворят и трябва квотите да бъдат премахнати. Проблемът с нелегалната миграция могат да предизвикат економически проблеми. Планът на председателя на комисията трябва да бъде бързо предложен, трябва да има конкретни мерки за реализирането на този план, защото ни чакат економически проблеми. Те не са взети все още предвид. Държавите членки трябва да са по-гъвкави, трябва да получат по-голяма гъвкавост по отношение на ДДС-то. Отвърждаването, поощрението на търсенето е една от едно от решенията. Е Господин Салвини, благодаря ви. Тази дискусия е още едно доказателство за това, че Европа в крайна сметка не съществува. Продължава миграционния натиск, е, решенията са е, неправилни или половинчати, а също времено допускаме нарушения на правата на човека, независимо от това, че се говори е, само за това. Е, даваме е, милиони, милиарди е, на Турция, за да се погрижи за е, тези семейства с деца, за тяхното обучение. Е, трябва да се получим от историята. А ние като че ли я забравяме някой тук в Европейския съюз сега издигат лозунги за признаване на турски език като официален език в държавите членки. В Италия навлизат много хора, 24 хиляди през последния месец. Какво ще направим? Два 22 милиона европейци са безработни и никой не се грижи за тях, а сега се грижим за Турция да не изостане и за други. И апофас... Господин Пападакис, решението между Европейския съюз и Турция всъщност налива масло в огъня. Това е поредна възможност за империалистка интервенция в Сирия. Дава се стимули на Турция за продължаване на агресията на буржуазията в Турция. Какво, що за солидарност е това? Огради, задържания, връщане на безанци? Ние очевидно забравяме за Женевската конвенция забравяме и за хуманността на възможността да помагаме. Вие, господин Вебер, е, се опитвате да търсите е, плашила в, цялата тази, е, в целият този процес. В Турция се прилагат варварски мерки срещу работещите, срещу медиите и е, ние очакваме те да изпълняват задълженията си, свързани с поразумението на Европейския съюз. Комунистическата партия на Гърция призовава народа за, 20, за 48 е, часова стачка срещу варварствата. Сега за минута и половина госпожа Гростец. Благодаря, госпожо председател. Помня си, че в края на 2015 година господин Юнкер казваше, че е спешно да намериме решение преди да дойде пролета, за да могат да се намали беженския поток. И споразумението с Турция може би трябва да съществува, но има още много да се прави. Сега Турция е тази, която диктува правилата на играта и Европа трябва да се споразумее съобразява. Виждате вече колко е, много е, има недостатъчно функциониращи елементи. Е, в Гърция над 100 000 са исканията за обежище и сега липсва, жестоко липсва персонал, който страните членки обещаха да изпратят. Нека не бъдем наивни. Прецедента Ердоган няма да се откаже от исканията си. Той си направи удоволствието миналия понеделник да каже, че Турция няма да си спазва своята част от оговорките, ако Европа не си спази ангажиментите за облегчаване на визовия режим за турски граждани. И е, това, че ръководителите на Европа си бягат от отговорността е скандално. Във Франция се случва това. Госпожа Меркел всъщност остана да преговаря сама с Турция. И е, всъщност ние се изправяме пред една огромна битка с е, е, заедостта, с създаването на работни места. Тук не защитаваме индустрията тук, така, ние защитаваме бъдещето на нашата индустрия срещу нелоялната конкуренция, срещу дъмпинга. И за тази цел също трябва много бързо да се предприемат решения. Госпожа Родригес, минута и половина. Би трябвало да разберем. Споразумението с Турция е най-доброто решение, но то е противоречиво, то е временно. Какво ни трябва? Трябват ни европейски инструменти, за да получим обратно на контрола върху нашата територия, върху нашите стандарти. Това означава че трябва да изработим нови предложения. Най-напред трябва да осигурим европейско убежище в съответствие с нашите стандарти. На второ място, трябва да предотвратим създаване на гета в е, нашите градове в причини на сигурността и на социалното включване. И на следващо място трябва ни система трябва ни система от, от опазване на европейските граници. Тук трябва да се включи и системата за презаселване, която да е управлявана от европейските власти. Какъв е залогът? Залогът е европейската суверенност. Не би трябвало да, да, не, да, да се страхуваме от използване на тази дума. Това е нова фаза. Нова фаза на изграждане на нашата суверенност, на нашата територия, на, наши, на нашите стандарти. Това е огромна инвестиция. Нека се подготвим за нея. Благодаря. Господи, господи, колегата Халахао. Благодаря, госпожо председател. В заключенията на съвета е написано, е, че е, има различни елементи в нашия отговор и реакцията на е, миграционната криза. Е, и най-вече се разчита на е, схемата за разпределяне. А ние знаем, че тя не работи. Това е твърде оптимистична оценка, че тези елементи ще заработят. Би трябвало в крайна сметка да а, си дадем сметка, че ние на практика насочваме в друга посока сега а, мигрантите. Необходими са а, много повече фактори, на а, които трябва да започнат да действат на национално равнище. Освен това, от Турция пристигат хора, които подават молба за обежище при нас. Наистина би трябвало да потърсим решението в рамките на Европейския съюз. Вярвам в това. Господин Теличка, една минута. Uh, Господин председател Туска, аз споделям вашите коментари за, за, за споразумението с Турция, включително и критиката. Имам въпрос. Как ще наблюдаваме дали Турция си спазва ангажиментите, как ще оценяваме спазването и как ще е, формулираме заключения. А за господин Юнкер имам две бележки. Първо, по въпроса за миграцията. Е, искате насоки е, от политическите групи съвсем правилно. Предложенията на комисията съдържат ред полезни, ефективни е, компоненти. Аз лично бих се опирал на тях, за да могат бързо и ефективно да се прилагат тези решения и да се обедини Европейския съюз. И една бележка за Китай добре, справедлива търговия, справедлива конкуренция. Не, не е това обаче, което прави Китай е, в много отношения. Затова трябва много да се ускорят някои от прилагането на търговските инструменти. Господин Хунтис. Е, е. Благодаря. Уважаеми дами и господа, споразумението между Турция и Европейския съюз е черна страница в историята на Европейския съюз. Това е срам за тези, които са го подписали. Европейският съюз не поема отговорност, игнорира факта, че Турция потъпква човешките права, потъпква международното право. правата на беженците са пожертвани в това споразумение. Полицията в Македония също потъпква човешките права на беженците. А сега трябва да се отварят нови глави в преговорите с Турция, при положение, че въздушното пространство надгържава от Турция, подобни нарушения продължават. Господин Туск, европейското ръководство, р, р, р, европейските ръководители се правят зависими от Ердоган. Госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател, господин председател на комисията, председател на съвета. Споразумението с Турция просто не е решение. Това, което правим е всъщност експулсиране на беженците, а Турция продължава да ги експулсира обратно към Сирия. Това не е отговор. Ние е, не сме достойни за нашите собствени ценности в такъв случай. Предлагам е, да се създаде една е, е адхок комисия, е, в която да има и експерти от е, гражданското общество и депутати и да помислим за създаването на легални сигурни пътища за спазване на процедурите и правата на човека. А, имайте предвид обаче, че солидарността не е еднопосочна улица. Не може да се казва, не, не, ние няма да приемаме е, беженци. Държавите членки трябва да поемат отговорността си. Да, в Долна Австрия вече се направиха някои опити за така, пропускане само на определен брой мигранти през границата и да се затвори границата при Бренер, това е просто немислимо. Трябва да защитаваме по друг начин границите си. Затварянето не е проблем. Господин Лундгрен е следващият оратор. Но трябва да ви кажа, че имаме много заявки за изказвания и по тази причина няма да има възможност да, да приемаме синя карта вече и най-вероятно няма да има и е, спонтанни изказвания. Благодаря. Най-важната задача на един политик е да се защитат стран... интересите на да защити интересите на своята страна. Моята страна се намира в много тежка ситуация. Много мигранти пристигат в страната, хората са в паника. И в паника се сключи това споразумение с една страна, страна, която е против свободно, свободата на медиите, е, страна, която потъпква човешките права. Става дума за страна, която не се ориентира към Европа, а към Азия. Една е, политика бива налагана на Европа, която не е европейска. Sorry, could you please put on your microphone? Бихте ли включили микрофона си, е, господин Граф? Да, безвизов режим за Турция, за да влизане... Безвизов режим за Турция, това е наистина уникално. Страхотно споразумение сте спретнали с Турция, няма що. Също времено никой не казва нищо за геноцида срещу турците. Не казвате нищо за това, че има все повече насилие сред мигрантите и че е, на практика е, Европа вече не е същата и не е Европа на ценностите. Ние казваме обаче от името на нашите граждани, от името на народите на Европа, край. Е, миграцията трябва да бъде преустановена, границите трябва да се затворят и всички беженци да се върнат по дома. Много е лесно да се каже, че пазите човешките права, когато проблема е на другия край на Средиземно Черноморият. Беженците трябва да минават през установени процедури, но понякога е много по-важно да се спаси човешкия е, живот. След избухването на кризите Европа все още търси решение и не ги намира. Германия и Гърция понесят най-тежкото бреме. и нашите врагове не са тези, които прекосяват морето по салове. истинските ни врагове са тези, които отблъскват бежанците обратно и се присмиват на европейците. Тези, които ни заплашват с терора, не тези, които бягат от него. Турция е част от решението, казвате вие, но тя не е решението сама по себе си. Не можем да си купуваме човешки права с евро. Или ги пазим, или не. Е, кризата няма да спре за това, че си затваряме вратите и че е, като даваме е, визи на турците. Не можем да извадиме извън своите граници правилното управление и защита на границите. Ние искаме да създадем крепост Европа, но за това ще трябва да платим. И когато искаме да проповядваме, трябва да водим с примера си. А, ние не заслужаваме място на проповедници, когато е, връщаме обратно хората, бягащи от преследване. Благодаря. Госпожа Гиом, благодаря. Споразумението между ЕСА и Турция дава някакви отговори, но дали те са удовлетворителни, според мен не. Ние се опитваме да опаковаме всичко, което е лишено от смисъл в една красива е, хартия не е ясно доколко се спазват международните права за това, което се случва на място, всъщност можем да сложим една голяма въпросителна дали е така. Тук за сега следва да се спазва принципа за подаване на моба за обежище в първата страна, но това не е възможно. И е, това е очевидно е, и за съответно е, работещите в съдебната система, която трябва да, които трябва да се произнесат за обежището. Ние също създаваме много логистични проблеми с решението за връщане на бежанци. Е, в Гърция има сериозни проблеми по този въпрос. Също така се питаме доколко е ефективен е този план, защото ако искаме да спреме потока от, е, е, по море, трябва да е ясно, че има и други маршрути през Европа, през Италия, през Малта и така нататък. Все по-често, като че ли тук създаваме една не, неефективна система за разграждане на европейските ценности. И вместо да търсиме интеграция, ние си, всъщност създаваме недобри условия за спазване на човешки права. Няма солидарност и от страните членки. Minute, Господин Вандален, за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, троянският кон идва от Анкара. Споразумението няма да функционира. Само няколко стотин беженци са се върнали в Турция, докато а, с часове се покачва беженците, броят на беженците в Италия. На Турция се дава европейска перспектива, както и троянският кон. Така функционира и това споразумение. Пет дена след референдума в Холандия се сключва едно такова споразумение – как може да се направи това? Комисията трябва да върши работата си по-добре. Трябват ни истински мерки, за да се помогнат на истинските бежанци. Да, трябва да сме в диалог с Турция, но, не, за да, но първо трябва да се спрат трафика от трафикантите. Но ние не бива да се отказваме и от собствената си отговорност. Не можем да делегираме правата за обежище на други страни. Ние трябва да е, работиме по тази тема, трябва да реформираме регламента от Дублин, от Дъблин и трябва да даваме възможност на бежанците от Сирия да получават обожище. Например, Канада го прави. Европа не може да, да делегира управлението на собствените външните си граници. Трябва да има брегова охрана, гранична охрана, трябва да има системен контрол на външните граници, включително и за европейските граждани. И Европа не може също да делегира своята е, възможност да работи за решаване на сирийския конфликт. Там също трябва да поемем своите отговорности, поне в края на този процес. Госпожо председател, уважаеми господа председатели, 27 е, държави членки е, призовава Гърция да прави неща, сякаш е, Турция е сигурна трета страна. 27 държави членки мълчат, когато беженците на гръцко-македонската граница биват бити която с палки и сълзлив слив а, газ се излиза срещу тях в Идомени. И Гърция на практика нарушава член 3 от ЕКПЧ с благословията на останалите държави членки от Европейския съюз на практика тези нарушения се циментират допълнително чрез споразумението с Турция. Това е в пълно противоречие с Женевската конвенция. Очевидно тя трябва да се промени. Комисията и съвета на практика ограбват душата на Европейския съюз, лишават ни от нашите ценности. Турция не решава проблемите нито на кюрдите, напротив, тя потиска тези хора и не решава проблемите на Сирия. Трябва да потърсим друго решение. Господин Ериксън. Благодаря. В Швеция казваме. Независимо какво прави човек – на къде се обърне гърбът му винаги е отзад. И когато чуваме, че трябва да се реши беженската криза с, чрез едно споразумение с Турция, чрез закриване на балканския маршрут, то това ще доведе само до пренасочване на миграционните потоци. И отново сме в изходно положение, само дето изходът е Либия. А освен това, е, Европа е допринесла за създаването на тези кризи. Добре, какво тогава ще направят съветът и комисията за това Либия да поеме отговорност за хората, които отиват в Либия и за своите собствени граждани? затварянето на границите, споразумението с Турция не са достатъчни. Трябва да поемем повече отговорност. Граничната охрана се облича като парамилита е, военни е, отряди и задържа е, мигранти че когато бяха депортирани 40 мигранти, друга 300 влязоха. Смятате ли, че е възможно нещо да се направи? 300 върнахме, 1000 влязоха същия ден. Как точно ще спрете следващото цунами от мигрантската вълна? Трябва да се реши проблема с охраната на външните граници. И е, нашите гранични сили нямат нито достатъчно персонал, нито достатъчно средства само петима е, са е, охраняващите е, са морските граници на Обединеното кралство пет катера имаме, а парите, които дадохме на Турция, можеха да закупят 80. Именно по такива причини ние сме за това да излезем от Европейския съюз. Госпожа Гърдини има думата за минута и половина. Благодаря ви. Е, ние се концентрираме в този дебат е, на споразумението Европейски съюз Турция и в този контекст е, това е оправдано. Но а, трябва да поговорим за затварянето на а, границите от а, няколко седмици и да, трябва да сме наясно, че маршрутите се променят. Аз съм италянка и а, очевидно новите пътища и маршрути ще а, доведат до нови проблеми в Италия. А, би трябвало да се конфискуват е, лодките, корабите е, в Гърция и в Турция още, за да спре това опасно пътуване. Е, колко хиляди души преминаха през Средиземно море само за последния месец 4 хиляди. Казва се, че 2000 души чакат на Либийския бряг, за да пресечат Средиземно море. А ние знаем също време, че други 40 хиляди също чакат в Либия, за да минат към Италия. Би трябвало да си даваме сметка, че с споразумението просто няма да можем да решим всички проблеми, защото ако се удължи пътя и се промени отсечката, по която преминават бягащите беженците, само създаваме повече опасности и Средиземно море отново ще се превърне в гробница на Европа. Госпожа Пири. Благодаря. Турция и Европейският съюз зависят едни от други, за да решат кризата за беженците. Години наред смятахме, че кризата в Сирия няма да ни засегне и не мислехме много за съдбите на сирийците, които бягаха в съседните държави. Нещата обаче се промениха. Има много беженци, които идват в Европа. Начинът по който е, се отнесохме към беженците, под, с този начин не може да се гордеем. Това споразумение с Турция не е, не е перфектно, но альтернативата би била границите да затворят границите се, да ги оборудват с телени мрежи и хората, които искат да дойдат в Европа, ще загинат в е, Средиземно, Средиземно море. Това не е моята Европа. Затова трябва да си сътрудничим с Турция, но Турция трябва да спазва международните, международното право. Комисията трябва да се погрижи. Практиката на Турция да бъде прекратена така, че повече сирийци да не се изпращат обратно в Сирия но приемането на беженци от Гърция и поощряването на създаването на легалната миграция, това е изключително необходимо. Господин Солифан. Господин Солик, една минута. При всички стъпки, които Европейския съюз предприема, ние се нуждаем естествено от съвместна бешенска политика, но всичко, което се опитваме да направим, е, се спъва от нежеланието на да е, европейските граждани е, да приемат в своите страни милиони емигранти. И сме длъжни да се съобразим като политици с мнението на европейските граждани. Все повече е, граждани е, започват да избират крайно десни е, партии при изборите и не бива да се очудваме, че това става така именно. Нашите собствени граници трябва да се защитават надежно. Турция не може да изпълни тази задача вместо нас. Държавите членки трябва да са в състояние да защитават и охраняват ефективно границите си защото при всички положения през Гърция или през Италия, през Бренер преминават бежанци. Госпожа за Ратуна. Защо а, се принуждават а, хората да рискуват живота си, а, когато ние не даваме възможности за законна иммиграция, всъщност храним а, мафията. Комисията реши, че Гърция трябва да спазва регламента от Дъблин. Ние изнасяме нашите проблеми с човешките права в други страни. Е, плана за вътрешно презаселване не е, сработва. Хората ще продължат да идват. Тези, които оживеят, няма да забравят е, колко сме ги унижавали. И за нас това е една бомба с закъснител. Популизмът ще надига глава все повече, след като не успяваме да си изпълниме задълженията. Господин Ек, уважаеми колеги, много е тъжно времето, в което се намираме. Какво виждаме в момента? В Турция е, демокрацията е подкопавана, човешките права се подкопават, а Европейския съюз, Европейския съюз би трябвало да гарантира човешките права, човечността и демокрацията. Как може да се гордеем с нашата Европа днес? Турция нарушава разпоредбите на Женевската конвенция. Въпреки това, Европейският съюз игнорира този факт. Въпреки реакцията на Обединените нации и на организациите за опазване на човешки права, Европейският съюз продължава да подкрепя това споразумение. Споразумение, което се основава на подкопаване на европейските ценности. Аз се срамувам за наше, нашия крах, краха на ценностите. Имаме нужда от нова политика, една политически коректна политика, една човешка политика. В противен случай предаваме европейската идея. Благодаря за една минута господин Бургеци. Благодаря споразумението с Турция има съмнителна правна стойност. Невероятно е, че това мнозинство доведе до, до споразумение с Турция, което чийто резултат е масово връщане на беженци. Ние скъпо ще платим защитата на границите на Германия. всъщност Германия е тази, която защитава споразумението. Кои са критерии, които се е, прилагат от е, турците? Някои говорят е, за 300 хиляди, други за 400, които заплашват е, да влязат в Италия ние сме заложници на човек като Ердоган. Турция заплашва да суспендира споразумението. Ердоган е екстремист. Никога не трябва да допускаме нашествие от страна на мисиоманите в Европа. Председателката искам да кажа, че ще има проблеми с, с спонтанните изказвания. Няма да мога да дам думата на всички, които искат, тъй като броят на записалите се е много висок, но можете да си представите в писмен вид. Господин Брок. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин действащ председател на съвета, господин комисар. Искам да благодаря на вас, господин Туски, искам да благодаря на комисията за това, че позволихте да се сключи това споразумение. Ако искаме в Европа да идват онези мигранти, които имат основания за това, ние трябва да се справим с контрабандистите и освен това е необходимо да гарантираме, че хората няма да се давят в морето. За да се случи всичко това, трябва да има такова споразумение и то трябва да работи. Нека да не забравяме, че милиони хора вече са приети от Йордания, от Турция, много повече, отколкото ние имаме тук в Европа. Тези хора трябва да имат право на, на образование, на здравеопазване, това е човешкото отношение към тях. А ако искаме да се справим с контрабандистите, трябва да се обърнем към Либия и към нейното крайбрежие. Когато хората вече са в морето, много не може да бъде направено. Когато те са в морето, не може да има контрол на външните граници. Имаме двойни стандарти. Е, вие, които пропагандирате да няма споразумение с Турция, защитавате на практика двойни стандарти. Аз не искам да видя Европа крепост с е, стени и бодлива тело около себе си. Не искам да давам на моите деца една такава Европа. Европа с бодлива тело. От друга страна обаче не можем да си затворим очите за нарушенията на човешките права. Турция нарушава човешките права, тя е кандидат за членство в Европейския съюз и трябва да спазва всички наши условия и принципи. Благодаря. За една минута госпожа Зипел. Благодаря, госпожо председател. Споразумението между държавите членки и Турция не е подходящ отговор на беженската ситуация. Да, необходимо е сътрудничество с трети страни, това число с самата Турция. Обаче държавите членки не могат да очакват а, а, Турция да компенсира липсата на солидарност помежду им в Европа. И онова, на което ставаме свидетели днес е следното. Турция изгражда огромна стена по границата си с Сирия, и а, само сирийските беженци получават някакъв статут на закрила. Едно действащо споразумение с Турция би могло да има допълваш характер към една действителна европейска стратегия, но такава именно ние нямаме. Нямаме е, програма за презаселване нито в Европа, нито извън Европа. Държавите членки и Турция те първа има да извършат много и много работа. Госпожа Форд за една минута. Колеги, що се отнася до стоманодобива, той е ключов е, сектор, има нужда от спешни действия. Да не забравяме въздействието върху други сектори. Антидъмпинговите мерки са от жизнено значение и в ЕКР Обединеното кралство сме готовите да се приложат. По миграцията няма лесно решение. Споразумението с Турция не е съвършено, но може и да помогне. Членовете на Шенгенската зона имат нужда от дългосрочни планове, за да спрат трафикантите на хора и да има системи за охрана на границите, но Европейския съюз не може непрекъснато да хвърля пари или да представя перспективата за безвизови пътувания като стимул за сътрудничество. Обединеното кралство не е в шенгенската зона и хората трябва, и трябва да престане плашенето, на гражданите на Великобритания. Мигрантите не са престъпници, но хаосът по границите може да се използва от терористите. Живеем в международен свят и сме по-силни, когато работим заедно срещу престъпността. Госпожа Галпелч за минута и половина. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател. Дебата е много емоционален и не за първи път един от моите гласоподаватели ще ме попита дали в крайна сметка ще има резултат от всичко това. Има резултат, той е частичен. Компромиса е разумен и своевременен. Естествено, решенията винаги може да са по-добри, но при е, настоящите обстоятелства това е най-доброто решение. Не можем да позволим по маршрута през Западните Балкани хората да се движат, да преминават без контрол. Трябваше да затворим пътищата пред трафикантите на хора. Мисля, че това беше правилното решение, възстановяването на реда и контрола по границите. Беше взето решение да се обезпечи сигурността на 500 милиона европейци, Турция естествено също носи на плещите си своето бреме. Нека да погледнем сега компромиса. Той не е съвършен, разбира се. Турската страна може и да не желая или да не може да спази споразумението, затова трябва да има контрол и надзор. Президента Ердоан каза нещо много интересно относно това дали Турция ще може да спази споразумението. Нека да погледнем бъдещето сега. Горещите точки не работят. Системата за регистрация трябва да бъде променена. Системите на образование и здравеопазване не са добри и трябва да вземем предвид тези факти, когато обсъждаме бъдещето на Европа. Господин Морайс. Благодаря, господин председател. Аз разбира се споделям много от безпокойствата, изразени тук по отношение правата на човека, но нека бъдем откровени днес тук и да кажем, че тази сделка разчита на солидарността. Така че първият въпрос, който бих отправил към председателството на съвета е много прост. Ние от Комисията за правата на свободите, чието председател съм аз, е, събеседвахме с е, е, представителя на комисията Мартин Вебер и той беше пределно откровен с нас. В лагерите има 30 служители, занимаващи се с обежището, Непосилна задача е това е, за комисията и аз храня огромно уважение за нейните представители, предвид огромната задача, с която са натоварени. Но е, като чухме какво каза председателя на съвета в началото, е, може ли днес той наистина да ни даде уверения, че държавите членки в края на краищата ще обезпечат необходимите средства, за да бъде извършена тази работа при всички необходими гаранции? Знаете, малките камъчета обръщат колата. Благодаря. Господин Идермайер, минута и половина. Драги колеги, най-напред искам да кажа, че независимо от всички притеснения съм приветствам напредъка по отношение на кризата в Гърция. Благодаря на съвета и на комисията. Бързината на резултатите говори за времето, което загубихме миналата година. Сега трябва да положим усилия резултатите да продължат и да се съсредоточим върху други аспекти на миграционната криза. Мисля, че трябва да търсим подобни решения, които да дадат добри резултати. Ще бъде по-трудно, отколкото в Гърция, но Гърция показва, че те са възможни. Сега няколко думи за економически аспект. Пред няколко дни казах, че политическите програми като че ли са по-важни от, поли... от економическите. Това не е хубаво. В економическата политика трябва да следваме посоката, правителствата трябва да спазват договорените принципи да изпълняват реформите по Европейския съюз. И имаме сериозна програма, в това число реформите в данъчния аспект и бъдещите взаимоотношения с Китай. Решаването на тези проблеми е изключително важно за нашето бъдеще и се надявам, че ще подходим сериозно. Благодаря за вниманието. Госпожа Гарсия за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днес чухме думи на задоволство. Хората изказаха мнението, че споразумението и неговото сключване представляват нещо успешно. Бих казала на господин Туск, нека първо да си погледнем задния двор. Видяхте на какъв провал станахме свидетели по отношение на мигрантската криза. Споразумението вече се поставя под въпрос от редица хуманитарни организации и още в първите дни на неговото изпълнение се видя, че то не е добро. Общественото мнение говори за срам за Европа. Правителствените и държавните глави обаче потриват ръце виждаме, че Европа не може да изпълни своите ангажименти. Само един пример. В Испания, например, правителството на Рахой прие само 18 беженци. 18. Наистина ли смятаме, че това е достатъчно? Наистина ли смятаме, че това е приемливо, след като на карта е заложен живота на стотици хиляди бягащи от война и от а, смърт? Мисля, че трябва да приложим принципа на солидарност. Европейския проект е изложен на риск. Дали пишем последната страница на собствената си история поради страданието на тези хора? За минута и половина, господин Ранжел. Благодаря, госпожо председател. Господин представител на ротационното председателство на съвета, господин комисар, ние сме длъжни да отстояваме правата на човека в тази беженска криза. И разбира се, беженският проблем трябва да бъде разрешен. Най-вече като приемем беженците на територията на Европейския съюз. Това е проява на солидарност от съществено значение. И следователно споразумението с Турция не е добро е, споразумение. Приемливо да кажем, но не добро споразумение. То ни дава известно време за да намерим по-подходящо решение. И ако тук в парламента критикуваме португалското правителство, например, по най-различни причини, например за данъчната му, економическата му политика, която е плачевна, би трябвало а, и да а, оценим високо политиката на португалското правителство за бежанците. Португалия вече е показала на дело, че не само е готова да, да ги приеме, а е готова да приеме и до 10 000. 1250 още тази седмица. И значи Португалия, португалското общество, португалското правителство дават пример, добър пример. Ще ми се други държави членки да последват португалския пример. Благодаря. Благодаря, господин Вайден Холцер, за една минута. Благодаря. Тази среща на върха даде някои резултати, що се отнася до сътрудничеството с Турция. Въпросът е сложен, има рискове, но резултати ще се постигнат само ако имаме добър контрол върху границите. Това трябваше да се направи по-рано. Има някои вратички, има трудности, нямаме достатъчно служители – и правозащитните организации твърдят, че трябва да се погрижим да се зачитат правата на човек. Трябва да предприемем нещо, ако действително има нарушение. Трябва също така да разберем, че изпълнението на споразумението е в самото начало и ние имаме нужда от цялостно решение. Това означава, че трябва да отдадем приоритет на хуманитарната помощ. Господин Карас, уважаеми госпожи и господа, много тревоги бяха изразени тук и с основание искам да попитам следното обаче. Какво щеше да стане днес в този дебат, ако нямаше споразумение с Турция? Ако комисията не беше отправила предложение за обща политика за обежище или ако стратегията на комисията за заетостта и растежа не беше подкрепена от съвета. Мисля, че когато имаме увеличаващ се национализъм, егоизъм и липса на солидарност в Европейския съюз, ще имаме и повече бодлива тел, повече затворени граници и по-укрепена Европа. Ако го нямаше споразумението, щеше да загубим още повече време, още повече огради щяхме да издигнем и това щеше да бъде края на Шенген. Искаме да проработи споразумението, но то ще проработи само ако придържаме, се придържаме към международните споразумения, ако гарантираме човешките права и ако разберем в крайна сметка, че споразумението няма да ни реши проблема. И до мен представлява пример за всичко това. Необходими са ни решения в Европейския съюз. За съжаление, съвета не ни ги предостави. Госпожа Тоя. Това споразумение беше постигнато по необходимост. Бяхме изправени пред безисходица. Има обаче доста съмнения. Трябва да сме двойно бдителни, да контролираме ситуацията, да контролираме потоците и в Гърция и в Европа. Не можем да кажем, че това е задача на Турция или на някого други, ги, други го. Задачата е наша. Аз смятам, че трябва да поемем всички а, свои ангажименти. Това, което виждаме в лагерите е неприемливо. Ние носим морална и не толкова политическа институционална отговорност – Нека да се провери дали не могат горещите точки да се управляват от европейците, защото само ние можем да следим най-добре за спазването на, пражда, на, граждан, на правата на човека. През последните дни Италия приема хиляди през морето. И ето защо е необходимо да се прояви солидарност и сътрудничество. Госпожа Шуица за минута и половина. Благодаря, господин Туск. Господин комисар, днешните разисквания във връзка с поразумението с Турция е, оправдават още веднъж е, твърдението, че е, политиката е изкуството на възможното. Това споразумение не е най-доброто възможно, но вероятно е единственото възможно, поне една конкретна стъпка. А, а, днес положението би било далеч по-лошо, ако не бе постигнато споразумението. Знаем, че Турция не представя единственото решение в случая, че това решение са свързани много проблеми, че Турция не е непременно надежден партньор, че има много проблеми с правата на човека в самата Турция мълцинствата, медиите и така нататък, но трябваше нещо да се направи и според мен ние трябва да опорстваме. Просто не разполагаме с достатъчно капацитет, с достатъчно специалисти, служители на място на гръцко-турската граница. Солидарност трябва да проявим ние, държавите членки. И от самото начало го казваме. Солидарност и отговорност. Отговорни сме да намерим някакво решение. Балканския маршрут е закрит, толкова по-добре, но Средиземноморския маршрут се активизира отново. И а, изграждането на телени е, мрежи по границите, още повече в морето това е невъзможно, е крайно неприемливо. И отново казвам, Турция не е единственото решение на въпроса, трябва да опутстваме и аз имам един въпрос на вниманието на господин Туск. Как ще наблюдавате изпълнението на това споразумение с Турция и а, начина по който ще бъдат изразходени тези 3 или 6 милиарда евро. Благодаря, господин председател. Следващата врата. Госпожа Валенсиана. Благодаря, госпожо председател. Господин Туск, уважаеми председател на съвета. Виждате, че в това споразумение се видя как правителствата абдикират от отговорност. Отказват се от своите задължения и отговорности, било то юридически или политически или други. Ние сме против нещо подобно. Обръщаме гръб в момента на беженците не правим нищо. Проблемите се извеждат навън, извън Европа, а европейските граждани имат изисквания към своите правителства. Искам да поговоря за децата, които не защитаваме. Те са хората, които имат най-голяма нужда от закрила. Господин Туск, това споразумение е незаконно. Следващия оратор, господин Кефало Янис. Благодаря, госпожо председател. На 18 март, ако не бяхме постигнали споразумението, бихме се оказали в крайно тревожна обстановка. Но това е единственото положително нещо, което мога да кажа, тъй като споразумението между ЕС и Турция е сложно, комплицирано и крайно неясно. И това буди сериозна тревога. Превърнахме един международен европейски въпрос в двустранен между е, Гърция и Турция. Европейските граници сега се преместват към северната граница на, на е, Гърция по, е, и съответно пропускателния пункт и домини. Границите на съседните страни са затворени. Става дума за огромни парични средства. От друга страна не сме се справили с мрежите на контрабандисти на хора. Не сме направили необходимото, защото хората от е, Северна Африка, да не могат срещу дребна незначителна сума да се окажат в Турция и от Турция без каквато и да било виза да преминат в Гърция. Не сме приели изчерпателна уредба на убежището, както се предвижда по директиви на Европейския съюз. 53 е, 000 бежанци са заседнали безисходица в е, Гърция и единственото решение е интеграцията на бежанците в Европа. След това необходима е брегова охрана, необходимо е да укрепим демократичните си институции, проявяваме слабост. Когато Йордания, Ливан, например, могат да приемат 3 милиона беженци, Турция е, е приела също е, подобен брой беженци, а Европа, видите ли, не може да се справи с 1 милион. И то по достоен начин. Господин Мавридис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Този дебат ни връща към един основните проблеми на Европейския съюз. Постигаме договорености, които след това не изпълняваме. Всъщност, това, на което сме свидетели, е нещо като навик. Турция не изпълнява всичко това, което е поела като ангажимент към Европейския съюз, нарушава основните права вътре в страната да не говорим, и тя нарушава и правата по отношение на Кипър, която е държава членка. Господин Туск, когато казва, че няма да жертваме Кипър, когато чувам господин Брок да казва, че ще осъдим нарушаването на правата на човека в Турция, това са само думи. Кога ще вземем ясно решение и ще защитим принципите на правото, е, които са основополагащи за Европейския съюз. Госпожа Нибле за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател на съвета, уважаеми госпожи и господа, за да се справим с е, кризата с е, мигрантите, ще трябва да осъзнаем, че това е едно голямо предизвикателство. Споразумението с Турция е важна стъпка в този процес. Ако по този начин ще успеем да се справим с контрабандистите, то споразумението е добро. Ако чрез него успеем да защитим външните граници, то добре. Ето защо подкрепям това споразумение. Проблема е обаче какво даваме на Турция в замяна. 6 милиарда евро те трябва да бъдат инвестирани както трябва, Отварянето на нови преговорни глави е в ръцете на съвета. Ние не можем да се изказваме по този въпрос. Може да имаме мнение обаче по отношение на присъединяването на Турция към ЕС. Говори се за привилегировано партньорство, не за присъединяване, но и до там не сме стигнали. Мисля, че трябва да има дебат по този въпрос. Господин Станишев за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, през изминалите седмици имаше много интерпретации на споразумението с република турция които стигаха до крайности в това че европейският съюз е капитулирал продал душата си аутсорсвал проблема с бежанците. но трябва да се знаят няколко неща принципно. споразумението с турция беше необходимо и полезно в това число заради собствената слабост на европейския съюз и неспособността да изпълняваме дори взетите вече решения сега дяволът е в детайлите и в изпълнението на това споразумение в това число във финансовата част защото ние сме длъжни да помогнем на бежанците там където са най много и където са най близо до сирия а това са в това число турция ливан и йордания. второ няма да допуснем търговия с човешките права със свобода на медиите с демокрацията. трето и най важното това споразумение дава глътка въздух на европейския съюз да организира собствена единна политика за бежанците. но ако не свършим това никакво споразумение няма да ни помогне. благодаря ви. Е, Искам да кажа, че се възхищавам на председателя Туск, на председателя Юнкер за усилията им и за лидерството, което проявяват, въпреки че всички ги критикуват. От хуманитарна гледна точка е неприемливо да виждаме как се отблъскват мигранти. Това е необходимо, ако искаме да контролираме външните граници и да предотвратим хаосът ако всеки може да влезе в този парламент и да прави каквото си иска и да казва каквото си иска, ще настъпи хаос. Същото и с миграционните потоци. Председателя Юнкер каза нещо много важно за 6 милиарда за Турция. Това не са пари за Турция, каза той, това са пари за беженците, за тяхната прехрана покрив над главата и образованието, медиите не казват нищо. По-нататък казват, че ние трябва да работим, за да помогнем и на онези, които вече са в Европа. Благодаря. Господин Зориню за една минута. Уважаеми господин председател на съвета, уважаеми господин комисар, съвета одобри споразумението с Турция и някои нови аспекти в общата външна политика и политика на сигурност. Съвета одобри и отделянето на средства, заделянето на, на, на пари за инвестиции. Целта е да се даде тласък на цифровия единен пазар, е, на съюза на капиталовите пазари. За това трябва да си зададем един въпрос. Какво чакат държавите членки? Защо не прилагат онова, което беше договорен? Много думи вече чухме. Сега има нужда от е, дела. Португалия дава добър пример. Ние приемаме беженци, приемаме нов закон за справяне с най-належащите проблеми на беженците. Това са добри практики, които трябва да бъдат следвани. Е, господин Хокмар, за една минута. Госпожо председател, две заключения се налагат. Е, на вниманието на тези, които се стремят да разцепят, е, да разделят Европейския съюз. Миграционното предизвикателство е от дългосрочен характер и ние можем да имаме разногласия Що се отнася до това как да се справим с него? Можем да се отнасяме критично към едно или друго разрешение, просто защото нито едно от тези решения не би било съвършено. Онова, което е ясно обаче, е, че ако не си подадем ръка, не бихме могли да намерим каквото и да било решение. И това би било нравствен позор пред лицето на всички онези, които се стремят да избегнат, да спасят живота си от, от терора, от, от кланетата. И пред света, който ще види, че ние не сме в състояние да се окажем на висотата на своята отговорност. На второ място, Украина. Ако обърнем гръб на Украина, ще разтворим широко вратата за силите на мрака, които се стремят да подронят европейската стабилност. И това е послание на вниманието на съвета и на а, а, комисията. А, подкрепите Украина и нека бъдем една единна обединена Европа. Благодаря, господин Андролакис, една минута. Преди един месец, когато обсъждахме предстоящото споразумение, ви предупредихме за съществуващите вратички, само че вие позволихте господин Ердоган да ни изнудва и да изкоща и още пари. Турция наистина ли е безопасна страна? Защо не цитирате унези, които знаят каква е ситуацията в Турция? Три месеца след влизането в сила на споразумението виждаме намаляване на потоците не поради споразумението, защото този маршрут беше затворен. Някои се радват, защото не искат бежанците да влизат в страните им, така че те си затварят очите. А Гърция се превръща в склад за човешки души. кадрите, които виждаме от идомени, не правят чест на Европейския съюз. Ако искаме европейска солидарност – трябва да реализираме разпределението и разселването. Някои хора не искат това разселване, защото не искат да допускат беженци в Европа или пък защото са популисти. Е, такива трябва да бъдат наказвани, като им бъде отрязан достъпа до структурните фондове. Госпожа Берес има думата. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за споразумението между ЕС и Турция всичко вече е казано. И аз бих искала да се спра на две други заключения на Европейския съвет. Първото е според което през месец юни, по време на поредния Европейски съвет, на 28 юни ще бъде разгледан въпроса за економически и паричен съюз. И тази дискусия следва да бъде подготвена. И независимо от резултата от британския референдум, ние разбира се желаем британските граждани да кажат да на оставането си в Европейския съюз, независимо от резултата от този референдум, обаче следва веднага да можем да сложим на масата въпроса за и до изграждането на економическия и паричен съюз. От неотложен характер е този въпрос. И след това, що се отнася до е, черната металургия. Е, алармата е, вече е, е, е, е дадена. Е, застрашено е оцеляването на черната металургия в Европа. И холандското председателство следва да действа решително с мерки за международна търговска защита, с мерки взети от Европейската комисия. Това очакват именно европейските граждани от Съюза. Благодаря. Господин Мамикин за една минута. Господин Юнкер, уважаеми колеги, аз съм за конструктивните отношения с Турция, но настоящите ни отношения представляват резултат, резултат от настоящите отношения представляват резултат от изнудването на Ердоган. Признавам факта, че Турция в момента дава обежище на 2 милиона и половина беженци, но отношенията на Турция с съседите й не могат да останат незабелязани. Турското правителство подпомага Даеш и нусра и тази подкрепа води до задълбочаване на кризата. Затова аз искам да приканя европейските граждани да защитават европейските интереси и ценности. И сега искам да дам думата на комисара Врамополос. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин председател е, Туск, уважаеми госпожи и господа депутати, първо бих искал да изразя е, благодарността си за многото изказвания, много от които в значителна степен са в съзвучие с е, представата, целите и подходите на комисията. Позволете ми да изясня някои неща обаче. Отношенията ни с Турция е, не се основават на някакво съперничество, на някакво противоборство. Не. Става дума за споразумение за решаване по съвместен начин на един наболял въпрос. Както Европа, така и Турция са поставени под сериозен натиск. Изправени сме пред едни и същи предизвикателства от безпредседентен характер. Сътрудничеството помежду ни е безалтернативно. Вярно е, че Турция гледа на това сътрудничество като на катализатор за е, е, е, даване на, на, на нова динамика на нашите отношения в посока към е, перспективата и за членство в Европейския съюз. На споразумението обаче не се гледа като на отстъпление от наша страна от основните ни принципи и ценности на европейската демокрация. Напротив, то е възможно за Турция да се приближи към европейските стандарти по всички въпроси демократичните ценности, правовата държава, свободата на изразяване на мнение, зачитането на правата на мълцинствата и, разбира се, урегулирането на кипърския проблем. В интерес на Европа е една демократична и стабилна Турция в съседство с нас. В интерес на Турция е Европейският съюз да бъде един солиден партньор, оказващи подкреп. Тази криза ни сближава в духа на взаимното разбирателство. И те първа трябва да докажем, че сме способни да действаме така, както говорим. Наблюдаваме всеки един аспект от постигнатото споразумение и то е в пълно съответствие с международното и европейското право. Не се съмнявайте в това. Да вземем, например, следния случай. Турските власти приеха законодателство за закрила на сирийските бежанци. Ние категорично заявихме пред турската страна, че са необходими гаранции за всички, които се нуждаят от международна закрила, независимо дали са сирийци или не. Що се отнася до либерализацията на визовия режим? 35 от 72-те изисквания, които Турция трябва да изпълни, са изпълнени. Комисията обаче заяви пред турската страна пределно ясно. Можем да излезем с предложение за премахването на визовия режим само ако всички репери, всички критерии са изпълнени. И Турция добре го знае. И Турция полага усилия да ускори изпълнението на тези изисквания, ако желае до юни тази година да получи безвизов режим. Едва сега започва изпълнението на споразумението, едва е, тристатина души са върнати в Турция, които не са поискали убежище, 74 ма тур... сирийски граждани са приети в Европейския съюз вече пряко от Турция. Но това е само началото. Следващата седмица комисията ще излезе с официален отчет е, относно изпълнението на споразумението по всичките му елементи. Позволете ми да кажа следното обаче. Споразумението е важна стъпка напред към подновяване на отношенията ни с Турция в дългосрочен план. Общата ни цел е да се сближим и що се отнася до ценностите, както подчертах в началото на своето изказване. Междувременно, комисията активно работи на място в Гърция. Правим всичко по силите си да подпомогнем Гърция да разшири своя капацитет и така, че особено уязвимите е, е, потенциални е, бежанци, жени и деца да бъдат обгрижвани както се следва. Навсякъде сме и всички гръцки острови и на материка, подпомагайки гръцките власти. Държавите членки трябва все така да преместват бежанци от Гърция. И аз съм съгласен с прозвучалото тук днес в залата. Всички държави членки трябва да поемат своя дял от отговорността. От повече от 50 хиляди по-настоящем в Гърция, поне 70% имат право да бъдат преместени, релокализирани другаде в Европейския е, съюз. това число в Идомени, в Пирея, престояващи там вече две години. Пристигащите по-нататък от Либия в Италия сочат, че докато продължава нестабилността, докато има каналджийски мрежи, които се възползват от това положение, потокът няма да пресъхне. Чисто и просто. И следователно трябва да работим и по по-масштабния проблем. Да упорстваме в политическите си усилия да възстановим стабилността в Сирия и в Либия. Това значи също, че трябва да превърнем в реалност предложението си за европейска брегова и гранична охрана. Много сме удовлетворени, че Камерата, парламентът прие проекто доклад с график, който отразява поетите от нас ангажименти. Време за губене няма, лятото е напрагани. Следва също така да се е, обезпечат законни начини за постъпване на територията на Европейския съюз, за да не прибягват беженците до незаконни. И аз благодаря на парламента за това, че подкрепя е, нашето становище. Презаселването, разбира се, е съществена част е, от решението, най-вече от Турция, но и от Ливан и от Йордания, които са приели стотици хиляди бежанци. Ще кажа нещо, което съм казвал и преди. За да затворим задната врата, така да се каже, трябва да отворим един законен прозорец. Това не е просто желателно. То е задължително. Докато има възможности за незаконно преминаване, те ще бъдат използвани. Докато няма възможности за законно преминаване, ще бъдат използвани незаконните. Трябва да изработим такава политика, че тя да устои на времето. Презаселването е именно крайното решение за е, организирано, редовно и законно контролирано преминаване на онези от трети страни, които се нуждаят от международна закрила. Някои от вас споменаха и Дъблин. Козметичните е, промени няма да свършат работа. Председателството беше ясно. Трябва да реформираме коренно Дъблин, за да гарантираме солидарност и споделена отговорност. Сегашната уредба просто не е устойчива. Всички знаем, че няма лесни решения. Едно обаче е сигурно. Трябва да работим заедно, а не един против друг. Това се отнася за институциите на Европейския съюз, за държавите членки и за отношенията ни с нашите съседи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Колеги, преди да дам думата на председателя на съвета, моля онези, които са в проходите, не са взели местата си, да пазят ред, ред и тишина. Господин Туски, имате думата. Благодаря. Има няколко аспекта на този дебат, на, кой, на който искам да се спра. Първо, разселването ще бъде един от ключовите елементи на европейското решение на кризата. Тук имаме нужда от солидарност, тук няма никакво съмнение. Ще сбъркаме обаче, ако това се превърне в основният инструмент на нашата политика защото ще се превърне в най-обикновен стимул за засилване на потоците. По този начин просто ще насърчим нови мигрантски потоци, така че нека да бъдем по-внимателни, когато излизаме с съобщения и послания към външния свят господата Камал и Верховщат се позоваха на статистиките, статистическите данни за е, мигрантските потоци по стар, старият средиземноморски път. Винаги съм бил предпазлив е, по отношение на статистиката, но е, тук следва да се замислим. Първо, по отношение на Балканския маршрут, вярно е, че 150 хиляди незаконни мигранти пристигнаха в Европа от началото на тази година. Техният брой намалява със всеки месец. От 70 хиляди през януари до 50 хиляди през февруари – 30 000 през март и 1000 през април. Само да си представим, ако в средата на януари, посред зима имаше 70 000 мигранти, щяха да дойдат през април, ако не бяхме предприели действия. Второ, Вярно е, че от началото на годината 20 000 незаконни мигранти влязаха в Европа чрез Централния средземноморски маршрут и техния брой се увеличава. Сред тях има сирийци, но има и граждани на Нигерия, Сомалия, Гамбия Република Гвинея и е, бряг на Слоновата кост. Всъщност, какво щеше да стане, ако не бяхме затворили западно-балканския маршрут? Сега щяхме да имаме 3 или 5 пъти повече мигранти, унези от е, Африка, които идват е, при нас от Либия, през Либия както и онези, които сега биват е, спирани или пък са е, спирани да пресекат границата. Мнозина казаха днес, че нашия приоритет трябва да бъде създаването на европейска брегова охрана. Аз съм за. Въпреки, че това няма да стане тази година, очевидно е невъзможно. Трябва обаче да се запитаме Какви точно трябва да бъдат задачите на Европейската брегова охрана? Да пуснем всички, които искат да влязат в Европа или да ги спрем и контролираме? За мен е очевидно, че бреговата охрана трябва да спира и контролира. Всъщност това е много, същата много спорна мярка, която прилагаме и в момента. най-напред не можем да не очакваме националните брегови охрани да пазят границите. Европейската брегова охрана трябва да помага на тези, които имат нужда от помощ, но не може да заема тяхното място. Благодаря господин Туск, благодаря на вас колеги. Разискванията приключиха. Сега искам да ви кажа, че преди да започне тържественото съседание с президента на Португалската република. Извинявайте, господин Верховщат, опитвам се да направя съобщение. Може ли да продължа, ако нямате нищо против? Искам да ви уведомя, че преди тържественото заседание с президента на а, Португалия, трите институции